Thank you very much for coming so early, despite... Благодаря ви, че дойдохте толкова рано, въпреки невероятния нощен живот в Брюксел. Благодаря ви за това, че включихме тази тема в дневния ред под точка първа. Става дума за ежегодния работен документ за годишния доклад на съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност. Председателят на Комисията по външни работи на Европейския парламент обикновено е докладчик по този текст. През изминалите дни изготвихме първа редакция на работен документ – който предстои да бъде обсъден. Това в никакъв случай не е окончателен документ. В него се визират общи теми, не се визират отделни държави. Бих се радвал, ако можем да привлечем за участие в дискусията колегите от националните парламенти, както днес, така и през едните дни и седмици. Така ще допринесем за усъвършенстването на текста. Моля колегите от националните парламенти, колкото се може по-бързо, да ми предоставят своите становища. Така ще мога и по-бързо да изготвя окончателната редакция на доклада. Намираме се в началото на нов етап. Нов етап от развитието на вътрешната политика на Европейския съюз, както и нов етап, що се отнася до външните действия на Съюза. С други думи, настъпил е моментът да се проведат разисквания по тези две теми. Европейският съюз трябва да усъвършенства собствените си структури. През изминалите 4-5 години бе създадена и изградена Европейската служба за външни действия. Този процес бе повече или по-малко успешен, но структурата на службата все още има някои недостатъци, които трябва да бъдат отстранени. Има някои слабости, що се отнася и до способността за политически действия на делегациите на Европейския съюз по света. Следва обаче също така да изтъкнем, че трябва да се постигне и ефект на взаимодействие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 ефектът на взаимодействие. Това бе поводът за създаването на Европейската служба за външна дейност. Това бе и поводът за създаването на отделна функция заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител по външните работи и политиката на сигурност. До момента този ефект все още не е изцяло постигнат. И това е свързано с липсата на политическа воля. Предишният върховен представител работеше само в качеството си на върховен представител, но не и на заместник-председател на комисията. Тя не участва в нито едно заседание на комисията. Това доведе до проблеми с Великобритания във външно-политическо отношение. Великобритания в продължение на 5 години де-факто нямаше свой комисар. Може би това бе и целта от политическа гледна точка. Поглеждам към Джофри и виждам, че се радва, не е ужасен – До голяма степен външните действия на Европейския съюз са обект на общностния подход. Решенията за тях се вземат от Европейската комисия. Имам предвид политиката по разширяване, политиката на добросъседство и търговската ни политика. Като се има предвид това, става ясно, че други области са обект на междуправителствен подход. Ако искаме да приложим цялостен подход, трябва да обединим тези две области общностния и междуправителствения подход. За това и бе създадена функцията на върховния представител, за това бе и създадена Европейската служба за външна дейност – тя ни дава възможност да обединим общностния и междуправителствения подход. Трябва да обединим тези два подхода, ако искаме да провеждаме единна политика. На какво сме свидетели в момента? Авторитарни режими, като например Русия или Китай, провеждат единна уеднаквена политика. С други думи, дори решенията на най-малките техни дружества в чужбина се вземат от гледна точка на външната политика на тези държави. Като виждаме какво става в тези държави, то можем да кажем, че демокрацията е недостатък, от който обаче трябва да извлечем максимални ползи. В сектора на енергетиката, например, трябва да се опитаме да провеждаме единна политика, доколкото това ни е възможно. За целта ще трябва да приложим единен подход на политическо ниво – Има разграничаване между отделните компетенции. В някои области крайните решения се вземат от комисията, в други от съвета. Европейската служба за външни действия е нещо като мост между съвета и комисията. Новоизбраният върховен представител госпожа Могерини възнамерява да обедини работата на съвета и комисията. Ние ще трябва да й съдействаме. Във връзка с това поставяме редица въпроси, например по отношение на финансовия регламент на Европейския съюз. Има редица проблеми с този финансов регламент. След комисията Десантер през 99-та година, съветът и парламентът взеха решение за финансов регламент, който е толкова сложен, че вземането на решения се проточва до безкрайност. Това може да се допусне в някои области на политика. Но когато се предоставя финансиране на трети страни, ако това финансиране не се предоставя своевременно, то парите просто са пропилени. Днес разискваме въпроса за Украина и ако ще я финансираме след година или година и половина, то може изобщо да не я финансираме. Трябва да се упражнява контрол, същевременно обаче трябва да можем да действаме своевременно. Действията ни трябва да постигат желания ефект. По този въпрос трябва да се проведе широка дискусия в съвета и парламента. Ще трябва върховният представител да може да се възползва от маржа си за маневри в областта на външната политика. За целта обаче тя ще трябва да може и съответно да се възползва от финансовите инструменти, които са и на разположение, например в областта на политиката на добросъседство. Има и още един проблем. Следва да припомним на държавите членки, че съгласно учредителните договори са поели ангажимент лоялно и активно да подкрепят външнополитическите действия на Европейския съюз. Понякога се съмнявам в това, доколко те изпълняват този свой ангажимент. Проблем е според мен и това, че някои министър-председатели се договарят помежду си с което подриват цялостния процес. Като вземем предвид неодавнашните събития, е много важно, според мен, да започнем работа по някои проблеми. Ще трябва да се гарантира общо европейски ред, който да се основава на международното право. Този ред трябва да бъде наложен и в световен мащаб. В момента, като погледнем не само към Украина, виждаме, че споразумението от Хелзинки и някои други инструменти са в основата на една наша много ясна позиция, а именно, че териториалната цялост и суверенното право на всяка една държава да взема решение за това към кои споразумения да се присъедини, са принципи, които не се възприемат от една голяма европейска държава на изток. Възприемат се класическите позиции на политиката на властта от миналото. Това е една много значима промяна продължение на 25 години смятахме, че всички конфликти на ниво ОССЕ, на ниво Европейски съюз, на ниво Съвет на Европа могат да бъдат разрешени. Смятахме, че по силата на споразумението Европейски съюз НАТО са уредени Русия, НАТО, извинете, са уредени и отношенията между Русия и НАТО, че това споразумение дава възможности за комуникация. Но механизмите за мирно уреждане на конфликти в момента се заменят от една друга позиция, а именно, че може да се излиза с претенции възоснова на събития от миналото. Възприема се старият класически принцип ребус екстантибус, поради което не се спазват действащи споразумения. Това е една много значима, много сериозна промяна. Ако се наложи тази промяна, то мога да ви посоча поне 100 места в Европа, където могат да избухнат военни конфликти. Защо? Защото има немалко субекти, които ще сметнат, че могат да предявят претенции възоснова на неуредени в миналото конфликти. Това бе нещо, което смятахме, че сме загърбили през 20 век. Смятахме, че сме ги загърбили по силата на Вестфалския мир – и по силата на международното право. Затова и трябва сега да възродим международното право. Няма никакви основания за това да се предприемат военни действия. Няма никакви основания за това, каквато и критика да отправя Русия ще трябва да можем да наложим международното право, както тук в Европа, така и другаде по света. Много ясно трябва да заявим, като се вземат предвид неодавнашните и настоящите събития, като се вземе предвид, че в Европа отново може да се води война, всъщност военният конфликт вече е факт, че всъщност не може да се изключи възможността за военни действия. Какво означава това? Първо, политиката ни трябва да е насочена към гарантирането на сигурността на членовете на Европейския съюз. Това означава, че НАТО ще изиграе особено важна роля при гарантирането на общоевропейската сигурност. Що се отнася до НАТО, разглеждахме дейността на тази организация по-скоро от гледна точка на международни конфликти. Трябва също така да отчетем, че Съединените щати, въпреки цялата критика, която отправяме към тях, всъщност са проевропейска сила. Проевропейска сила, която е членка на НАТО. Всички тези въпроси се свеждат до единението тук в Европейския съюз. Както Европейският съюз, така и НАТО трябва да са наясно, че всяка една членка, държава членка на съюза трябва да има едно и също усещане за сигурност. Не би трябвало някои държави членки да се чувстват по-малко сигурни от други. При едно такова положение Европейският съюз не би могъл да функционира. Ако Русия продължи настоящите си действия под формата на военни полети и военни маневри, то още тази зима може да се стигне до положение, при което споразумението НАТО-Русия от 1997 година вече няма да може да бъде спазван. До момента, въпреки цялата пропаганда на Русия, то се спазваше. Какво е закрепено в това споразумение? Него е постановено, че източно от река Елба НАТО не следва да се установява постоя... за постоянно. Решенията, които бяха взети в Уелс, предвиждат ротация – Ще видим до кога ще могат да бъдат прилагани тези решения. Това изцяло зависи от поведението на Русия. Разбирам, че приятелите ни от Полша, Естония, Литва и Латвия ми казват, ти като германец би трябвало да ни разбереш. Американците, британците, французите, техните въоръжени сили в западна, западен Берлин, холандските и белгийските и канадските въоръжени сили в западна Германия бяха щит за западна Европа. Те бяха гарант за сигурността на Германия. Те бяха и предпоставка за обединението на Германия. Много ясно заявяваме, извинете, нашите полски приятели много ясно заявяват, че искат да се ползват със същото ниво на сигурност, че искат да бъде спазван ангажиментът за предоставяне на помощ съгласно член 5. Така както бе приложен в Полша през 1989 година. Аз лично смятам, че няма никакви контрааргументи по този въпрос. В известна степен ангажимент за предоставяне на помощ е закрепен и в договора от Лисабон. В него до някъде е закрепен ангажимент за проявяване на солидарност на европейско равнище. През следващите 6 месеца Както тук в Европейския парламент, така и в националните парламенти ще се провежда много активно подготовка за срещата на върха на Европейския съюз, посветена на темите на политиката за сигурност и отбрана. Тази среща ще се проведе през месец юни. Какво следва да предприемем? По време на студената война въоръжените сили на Федерална република Германия разполагаха с 3000 функциониращи танка. Сега имаме 250 танка, които не функционират. Предполагам, че такова е положението и на въоръжените сили на много други държави. Административните и управленските разходи на въоръжените сили на държавите членки са между 70 и 80%. Тоест функционира административната им машина, но като цяло въоръжените сили не функционират. В Германия веднъж ми бе казано, че административните управленски разходи на въоръжените сили на Федералната република са само 80%. Ако едно дружество има такива административни управленски разходи, то ще трябва да обяви несъстоятелност. В Европейската агенция по отбрана работят 150 души, а структурите, които управляват 250-те танка на въоръжените сили на Федерална република Германия, работят 5000 души. 5000 бюрократи. Подобно е положението и във въоръжените сили на други държави членки. До какво води всичко това? Държавите членки на Европейския съюз изразходват около 50% от средствата си за въоръжаване и за въоръжени сили. Но оперативният ефект от тези разходи е едва 10%. Da sind zwar mehr europäische Länder dran, aber jeder hat ein eigenes gebaut. Ще ви дам за пример транспортният самолет А400FM. Всяка една държава членка има свой модел. В крайна сметка обаче в Германия този самолет въобще не можа да излети, тъй като двигателите му не бяха достатъчно мощни. Може би според вас това е смешно, но става дума за горчива истина, която струва милиарди евро. Мога да ви дам пример и с безброй други подобни проекти. А способността за отбрана, от която явно се нуждаем към момента, въпреки че в миналото бяхме на друго мнение, не може да бъде гарантирана само по линия на националните бюджети. Генералите, министрите на отбраната може да ми говорят каквото си искат, но аз съм сигурен, че те не могат да гарантират отбранителни способности на национално равнище, тъй като не разполагат с достатъчно средства от националните бюджети. Какво става в областта на киберсигурността? Във всяка една държава членка се реализират научно-изследователски проекти. Същото се прави в Европейския съюз и в НАТО. Наскоро, когато се подготвях за едно свое изявление, с ужас установих, че навсякъде кипи бурна дейност, но не се постигат никакви резултати. Какво се получава в крайна сметка? Работата се върши от други, а ние оставаме с празни ръце. Тук става дума не само за промишления аспект на киберсигурността. Киберсигурността в бъдеще ще определя изхода от военни конфликти. И ако нямаме конкретни резултати в тази област, ако нямаме ясни правила, то нищо няма да постигнем. Няма да можем на национално равнище да уредим, да решим проблема с кибервойните. Как ще решим на национално равнище въпроса с кибервойните, като не можем да уредим дори и въпроси свързани с интернет? Трябва вложените от нас 50% от средствата да доведат до оперативни резултати в размер не от 10, а от 50%. Това е резултатът, който постигат, например, американците. Това е въпрос от критична важност, който ще трябва да обсъждаме през едните месеци. Ще трябва да бъдем колкото се може по-открити. Нека си признаем какво е реалното положение. Не упоменах редица други въпроси, упоменах само тези, които в момента най-много ме вълнуват. Радвам се, че ще можем да ги обсъдим. 11 колеги са се записали за изказване. С ваше позволение няма да включвам повече желаящи да се изказват в списъка. Ще имате по минута и половина за изказване. Думата има първо господин Клих, след това господин Преда. Thank you very much, uh, Elmar, for, uh... uh Благодаря, Елмар, за тази възможност да открия дискусията. Ти си напълно прав, като подчертаваш ролята на институционалната рамка за политиката на сигурност и политиката по отношение на външните отношения. Надяваме се, че ще имаме нови лидери и че ще се наблегне малко повече на отбраната. Опита от миналото и а, кохезията на единната рамка за сигурност говорят именно за това. Но бих искал да се насоча на тази част от проекта доклада, в която се говори за сигурността на Европейската общност. Несъмнено, натрупването на конфликти и на кризи, както в Източна Европа, така и в Близкия изток и по-специално войната между Русия и Украина, както и надигането на ислямска държава, ни остават с впечатлението, че има пожар в тясно съседство на Европейския съюз. Това означава, че се нуждаем от нова политика на сигурност. Това е основно предизвикателство за Европейския съюз и за НАТО. НАТО. За тази цел е необходимо да разполагаме с определение на самото естество на проблема. Президента Путин започна да превръща Русия от регионална в световна сила. Трябва да помислим къде се намираме ние в това ново предизвикателство, да помислим как да отговорим на това предизвикателство, да помислим дали то е най-голямото. Защото за първи път след Втората световна война и след края на студената война имаме от преддефиниране на границите в Европа. Нещо повече, за съжаление това е ефективен опит да се подкопае модела на международна сигурност. Този модел, който се базираше на сътрудничеството и на диалога. След това той бе, то се базираше най-вече на употребата на сила. И това доведе до разруха на нашия модел на сигурност, модел, който практикуваме от поне 20 години. До сега не беше имало атака от страна на Русия към член на НАТО или на Европейския съюз, но точно до границите ни е, се случи тази криза, която напълно оправдано предизвика страх у нас, както и у партньорите на Европейския съюз, както и сред членовете на НАТО. В краткосрочен план Смятам, че трябва да се насочим към засилването на условията приети и одобрени в Минск много несигурно е развитието от тук нататък. Може би това е просто тактика на Русия. Трябва да не отслабваме натиска върху Русия, за да може да се спази споразумението. А в дългосрочен план трябва да се върнем към модела на сътрудничество, който използвахме. Трябва да не отслабваме, повтарям, натиска върху Русия. Тя трябва да се върне на масата за диалог. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да ви поздравя за работния документ, който е от ключово значение за политиката на сигурност и по външни въпроси. В документа се оформя като ключов елемент анализа на нашата външна политика. Както знаете, вчера получихме някои уточнения във връзка с графика на този анализ от страна на върховния представител. Надявам се, че той отново ще бъде сред нас, за да обсъдим този изключително важен въпрос. Този анализ трябва да включва предефинирането на нашите стратегически партньори. Смятам, че е, това е, е неотложно, още повече, че водим дискусии за Русия, която, както се казва в параграф 20, трябва да бъде поканена, казвате вие, е, да участва в достоверен диалог относно ценностите, които са включени в акта от Хелзинки от 75-та година. Явно е, че днес Русия вече не споделя ценностите, на които ние държим, а това означава, че се нарушава член, че се нарушава, изведете, акта от Хелзинки от 75-та година. Напълно сте прав, за да бъдем прияти на сериозно, трябва да разполагаме с необходимите средства. Съгласен съм с вас, когато казвате, че имаме и проблем с гъвкавостта. Нуждаем се от по-ускорена процедура, за да може по-бързо да реагираме на различните кризи ще спра до тук. Thank you very much. Good morning uh, to all. Благодаря ви. Добър ден на всички. Бих искал най-напред да приветствам а, тази възможност да проведем тази дискусия. Поздравления и за Елмар Брок и благодаря за това, че покани председателя на Комисията по външни работи. Аз бих искал да подкрепя идеята, според която имаме изцяло нов Европейски съюз от 1 декември. Това е едно предварително условие, което е необходимо, за да изградим нова а, единна рамка в областта на отбраната и сигурността. Това е нова възможност, която можем да използваме, за да изградим Европа. Съгласен съм, че е крайно време да обмислим изцяло нова европейска стратегия за сигурност. През 2003 година бе приета последната версия, но сега се нуждаем от нова такава разполагаме с изцяло ново кръжение в областта на сигурността, така че това е необходимо. Няма да повтарям казаното в това отношение, тъй като Елмар Брок се спря надълго на този момент, но бих искал да ви обърна внимание на следното. Да, като че ли Русия се връща към империалистичните си инстинкти и в този контекст ние трябва да кажем не на политиката на увеличаване на влиянието. Не искаме да се връщаме към периода на студената война, когато Европа беше разделена, тъй като водеше различни войни. По отношение на ролята на парламента, уважаеми колеги, Смятам, че когато изготвихме новата евро... когато изготвяме новата европейска рамка, диалога между Европейския парламент и националните парламенти ще е от ключово значение. Тук не говорим просто за а, някаква нова институция, просто се нуждаем от това сътрудничество, за да можем да продължим да работим а, в този дух и за в бъдеще. Непрекъснато се опитваме да очертаем ролята на Европейския парламент при кованото на европейската политика. Това се отнася и до политиката в областта на външните отношения. Смятам, че по тази стратегия конкретно се нуждаем от по-широк консенсус, като националните парламенти могат да играят решаваща роля в това отношение – те могат да изработят различните стратегии, включително и европейската стратегия. Благодаря ви. Thank you. I welcome this debate. Благодаря ви. Аз също приветствам настоящия дебат. Необходимо е да преразгледаме европейската стратегия за сигурност заради новото поведение от страна на Русия. Това е необходимо, за да можем да се справим с действията на Русия. От политическа гледна точка се нуждаем и от военна сила, за да, можем, за да може нашия глас да се чуе. Подкрепям прегледа на Европейската стратегия за сигурност но бих казала, че трябва да видим и какви са резултатите от предишната стратегия, защото ние не бяхме готови да се справим с Русия, което означава, че не сме направили това, което е трябвало да направим по смисъла на сега действащата стратегия. На първо място трябва да преразгледаме бюджетния момент. Съвместното финансиране на мисиите е от съществено значение. И ние в този парламент – често приканваме за по, а, повече финансови средства. Трябва да отдалим и а, необходимото внимание на работата на Европейската агенция за отбрана. Да помислим какво липсва там. Защото е а, жалко, че не можахме да имаме лидер в лицето на Лейди Аштън. Това е изключително важно в областта на сигурността и отбраната. А, не може по смисъла на настоящата криза да се стига до нейното задълбочаване. Мерките, които бяха предприяти в рамките на економическата криза, економическа криза, която разбира се беше обслужена и от политическите цели, ни показа, че сме изцяло неподготвени, включително и в областта на сигурността. Изцяло разрушихме капацитета в някои държави членки, включително и в моята, като разпродадохме а, критични а, технологии и ги разпродадохме на китайците и на руснаците и сега ще си платим. Ако а, не действаме заедно, колкото се може по-скоро, ситуацията ще се вуши още повече. Председателят, моля ви, придържайте се към минута и половина, защото в противен случай няма да се пишем в графика. Е, грация, президенте. Три консидерации рапидисиме. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко бих искал да кажа три неща. Бих искал парламентарната комисия, на която вие сте председател, да изпълнява координационна роля между националните парламенти. Да го прави в много по-голяма степен, отколкото го прави сега. Нямаме единна политика в областта на отбраната, а такава не можем и да имаме, ако няма по-добро сътрудничество и координация между националните парламенти. Тази сутрин по международните телевизионни канали е, можахме да проследим е, позицията на Франция във връзка с признаването на палестинската държава. А, съвсем не вярвам на това, което се каза. А, не може никой да има доверие у нас, ако не говорим в единен глас госпожа Могерини трябва да спазва принципите на единната външна политика. А не може тя да защитава тази единна външна политика, а Европейския парламент да бъде разединен по отношение на признаването на палестинската държава. Този въпрос е от символично естество. Разбира се, че позицията зависи от различните правителства, но смятам, че това е една добра възможност – Европейския парламент веднъж за винаги да се включи в изковаването на единната външна политика. Ние признаваме ролята на лидер на Европейската комисия в това отношение, но тя може да бъде и координатор между действията на различните национални парламенти. У нас Народното събрание, както и Сената, са на ваше разположение и могат да работят в такова сътрудничество. На въпроса за Русия. Адът е осеян с добри намерения, казваме ние. Може би намеренията са добри, но трябва да бъдем предпазливи. Ако се държим по начина, по който го правихме през последните месеци, твърдейки, че Украина трябва да се присъедини към НАТО, това би означавало да създадем опасни и погрешни иллюзии за Украина и за Европа. Трябва да бъдем солидарни с Украина, всички сме съгласни с това. Но въпросната солидарност има своята цена. Ако твърдим, че сме солидарни с украинския народ, това означава, че сме готови да платим и цената, защото в противен случай думите ни не служат за нищо. Thank you very much, Chairman. Well, um, I welcome your conversion. Благодаря, господин председател. Основният проблем свързан с, е свързан с това, че анализът от последните години беше напълно погрешен. Отговорът на всичко за теб е повече Европа. Омръзани вече с принципа повече Европа и изведнъж вие преоткрихте НАТО. От историята и опита можем да видим, че единството на демокрациите в лицето на тиранията и, тиранията и агресията е отговора. Е, нуждаем се от единна организация, за да се справим с тиранията, а тази организация е НАТО. Какво се случва през последните години? Една ужасна и смешна пантомима, която се опитва да създаде альтернативна на НАТО структура, която се базира на е, същите членове на въпросната организация. По този начин пилеем ресурси, е, които са ни необходими, за да възобновим дейността на НАТО. Налудничево е същите тези умове да се опитат да защитят и европейския проект. Същите хора защитават и същите институции. То с каква цел? Вие преследвате, да го наречем, тази мечта за европейската интеграция, а всъщност трябва да се насочим към отбраната и сигурността на нашите народи. Трябва да се възобнови дейността на НАТО, да съсредоточим усилията си, нуждаем се от политическа воля. Това е истина. Трябва да спрем да се разсейваме, а да се, трябва да се съсредоточим върху това, което трябва да направим. Националните ни парламенти трябва да се вслушат в това послание. Не всеки един от нас, който седи тук, вярва в това, че повече Европа ще реши всяка криза и всеки проблем. Благодаря verstanden. Джофри, мисля, че ни най-малко не си ме разбрал правилно. Говорих за мащабна европейска интеграция, която да доведе до изграждането на способности. Способности, които ще доведат до ефект и на ниво НАТО. Само една Европа, която действа единно, може да укрепи позицията на НАТО. Това не си го разбрал и до днес. Имам усещането, че не желаеш да го разбереш. Äh, Трябва да разглеждаш това, което казвам в по-общ контекст. Господин Писко. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Eu julgo que é da maior importância que. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, необходимо е докладът да бъде е, е, разпространен, да, бъде пропагандиран, тъй като до сега Европейския съюз не е бил в състояние да формулира ефикасни отговори на на понякога драматичните събития, на които сме свидетели напоследък в Европа и около нея. Необходимо е да укрепим сплотеността, действеността, ефикасността на Европейския съюз във външно-политическата област, на това в значителна степен зависи от съвета и от всяка и от държавите членки и от влиянието, което комисията Европейската и Европейският парламент биха могли да упражняват сърцето на, на, на Европа е, ставаме свидетели на е, вълна от е, популизъм, от екстремизъм, поставяща под съмнение европейския проект. А на всичкото отгоре Европейският съюз е оказан неспособен да се справи с кризата в отношенията с Русия. Липсва стратегическо гледище, И предвид ситуацията в Украина, и а, спънките в отношенията с редица други наши съседни държави, цялата ни политика на добросъседство е поставена под съмнение. Въпросът, който бих искал да задам, прочим не е един – е следният. Ако Европа не желае да изгуби своята значимост за външно-политическата област, какво би следвало да промени в своята организационна структура и своето действие, за да се окаже по-ефикасна, е, да действа по-реалистично, е, да, по сплутено и по-последователно? Благодаря. Следващият въпрос е, на господин Остриевич. Благодаря, господин председател. Колеги, наистина е, сигурността, обстановката около Европейския съюз се е променила и бих казал хибридната война, на която сме свидетели на изток, е, се нуждае от хибриден отговор. Следва да бъдем различни, да действаме по-иначе, отколкото до сега, да, да схващаме новите, различните рискове, надвиснали над европейския континент наред с въпросите за енергетиката и електронната сигурност в, в електронното пространство, би следвало да насочим вниманието си е, върху информационната политика. До сега губим информационната война. Ние сме под една изложени на една пропагандна атака. Председателят прекъсва и напомня времевия регламент – и сега, ако смятаме, че цената на солидарността с Украина е твърде висока, нека е, да си дадем сметка, че цената на несолидарността е, ще бъде още по-висока и ще сложи край на европейските ни ценности. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Изказвайки се от името на румънския парламент. Бих искала да ви благодаря за този изчерпателен, всеобхватен доклад за външната политика на Европейския съюз. Бих искал да обърна вниманието на точка 10.21 от доклада с оглед на позицията на Румъния по отношение на съседните на Европейския съюз страни на изток, в частност Молдова. Ние смятаме, че страни като Република Молдова, отбелязали значителен напредък по пътя си към Европа, би следвало да получат допълнителна подкрепа. Приветстваме резултатите от произведените наскоро избори в Молдова, които сочат, че е, молдовския народ прави поредната си крачка към Европейския съюз. Необходимо е Европейския съюз е, да продължи да подкрепя Република Молдова. Благодаря. Благодаря. Госпожа Левен сега, която надявам се ще ме защити от господин Ван Орден. Да, да, разбира се, какво друго. Приветствам възможността да се включа в тази възможност по принцип, но пък минута и половина времеви регламент е, е, е доста скъпернически времеви регламент, особено когато става дума е, за външнополитически, за бюджетни въпроси в тази връзка. Но така или иначе, приветствам доклада на нашия председател е, и наистина не ми остава друго, освен да го отстоявам. Смятам, че е много добре, че докладчикът така ясно формулира насоките на европейската външна политика. И докладът съдържа редица изречения, които е, спокойно могат да бъдат цитирани, е, и разпространявани. Е, повече от ясно е какви са принципите в основата на доклада. Нещо се отнася до ролята на Европейския съюз, наистина тя трябва да е глобална, но пък следва да се запитаме какво точно имаме предвид. И оттам нататък отговорите са ясни. Европейският съюз трябва да упражнява повече мощ, повече е, влияние и без това да поставя под въпрос свободата на предприемачеството, гражданските свободи. Въпреки, че в това отношение има известни пропуски, опасявам се в доклада. Освен това, е, е, говорим за хуманистичните, общочовешките ценности на Европейския съюз, които би следвало да бъдат разпространявани навсякъде по света. Милитаризацията на Европейския съюз е, е задача, е, която се изпълнява от време, прочен още от преди господин Путин. Председателят с 50 секунди превишихте времевия регламент. Мога да кажа, че бях изключително щедър към вас. И аз не съм имал предвид насърчаването на свободата на предприемачеството и едва ли не да съм се изказал против гражданските свободи, да против трябва по-внимателно да прочетете текста. Господин Шварценберг. Господин Брок с право отбеляза, че всички граждани на Европейския съюз изискват да им се гарантира еднакво ниво на сигурност. Всяка една държава в определени нейни региони има по-голяма несигурност. Там се шири престъпността. Европейският съюз и НАТО към момента са на мнение, че там, където има повече източници на опасност, трябва да има и по-малко полицейско присъствие, тъй като по-голямото полицейско присъствие би провокирало престъпниците. Тоест, не разполагаме контингент там, където опасността е най-голяма. Наистина едно забележително постижение. Това е, за жалост, реалността. А, що се отнася до състоянието, в което се намират въоръжените сили на някои държави членки, напълно съм съгласен с това, което казахте. Нека още веднъж видим кадрите от анексирането на полуостров Крим от страна на Русия. Много рядко съм виждам толкова добре оборудвани въоръжени сили, разполагащи с най-съвременни оръжия с най-съвременна техника. Рядко съм виждал и толкова дисциплинирани войници. Това няма нищо общо с въоръжените сили от последните години на Съветския съюз. Thank you, Chair. I might not even need my 90 seconds. Благодаря, господин председател. Аз, може би, не се нуждая дори от минута и половина за своето изказване. Приветствам възможността да обсъдим е, такива важни въпроси с колегите от националните парламенти. Е, ние, зелените, е, приветстваме последните точки от доклада, свързани с световната уредба на, на отношенията. Бих искал да кажа само, че в 21 точка говорим за източното партньорство и разбира се, ние бихме искали е, да се запази поети ангажимент е, за асоцииране на региона, но определено източното партньорство следва да бъде поставено в контекста на общата политика на Европейския съюз в областта на външните отношения и сигурността. Това все още не е така. Благодаря. Господин Зубарис, благодаря ви, Елмар. Вчера госпожа Могерини нееднократно подчерта, че се нуждаем от стратегия в отношенията с Русия. Аз би казал, че такава стратегия има и че тази стратегия върши работа. Откровено трябва да признаем, че възможностите за политически диалог с Русия са изчерпани. И следователно, че трябва да отстояваме своята твърда и единна позиция на по-нататъчен натиск и санкции срещу Руската федерация. Ако и когато Русия предприеме реални конкретни стъпки за изтегляне от Русия, то бихме могли да възобновим политическия диалог. Благодаря. Следващият оратор, господин Петерле. Господин председател, аз бих искал да видя една, един свят, в който европейското бъдеще на страните от Западните Балкани би надраснало думите по различни доклади и документи. Би се превърнало в реалност. Бихме могли е, и би трябвало да покажем на своите партньори, е, че това разширяване е съществена част от, е, от нашата стратегия, макар и е, по-настоящем да се твърди, че през следващите 5 години няма да настъпи поредно разширяване на Съюз. Всичко останало би било грешка. Би трябвало да деблокираме процеса. Ако вземем Босна и Херцеговина и Македония, не бихме се натъкнали на кой знае какви проблеми. Възобновяването на процеса не е чак толкова сложно. В противен случай обаче други страни и други сили <clears throat> ще привлекат тези потенциални страни кандидатки. Благодаря. Благодаря. Нека първо ви благодаря за организирането на днешното разискване. Според мен е особено важна връзката между Европейския парламент и националните парламенти, тъй като към момента е особено важно да координираме действията си кризата в Русия и Украина не е просто регионален конфликт. Ако бе само регионален конфликт, щеше да ни е достатъчно споразумението от Будапешта. Питам се, защо все още не са обмислени възможностите за позоваване на това споразумение. Какво цели Русия? Нито повече, нито по-малко от това да осъществи 68-те доктрини на Брежнев, според които Границите на държавите трябва да се очертават съгласно интересите на социалистическата общност. Днес бе казано не малко по по-маловажните различия, но въпреки тези по-маловажни детайлни различия е особено важно да предприемем единни действия спрямо Русия в името не само на Украина, но и на европейските ценности. Мистер uh, Благодаря, господин председател. Господин Пашко, е, нашия докладчик Сянка е, е заед е, и ме помоли да се изкаже от негово име. Господин Пашко, благодаря на докладчика за проектом доклада, който представя съществена основа за обсъждане на основните елементи. Материалът, впрочем, работният доклад, който го предшества, е достатъчна основа за е, излизане с препоръки по отношение на традиционния регионален подход към е, въпросите от е, ОПОВОз. Докладът обаче, според господин Пашко, би трябвало да бъде по-стратегически настроен, със следните два аргумента. От една страна, драматичното развитие на обстановката на изток и на юг от Европейския съюз и назначаването на нов върховен представител и нов състав на комисията – е, групата на социалистите и демократите в Европейския парламент е, последователно настоява за една е, по-съгласувана, по-последователна външна политика на Европейския съюз. Също така се подчертава необходимостта от една обща политическа стратегия, която да вдъхне нов живот на европейския политически и правов ред, в духа на заключителния акт от е, Хелзинки от 1975 година, е, по който страна са всички държави членки, в това число Русия. Господин Пашко е, приема посочените основни приоритети в областта на външните отношения и сигурността, но в доклада следва да се посочи и като приоритетна задача е, развитието на е, района на изток от Европейския съюз. In external relations as well as on a common perception of the threats affecting the EU as a whole. Chair, a lot of the time I think there are a number of other points. Има още други неща, господин председател, е, които докладчикът Сянка би искал да сподели с вас, господин председател, но понеже изтече времето, ще ви ги представя в писмена форма. Благодаря. Следващият, благодаря господин председател. Най-напред бих искал да ви поздравя, господин председател, за положените усилия. Комисарят Хан вчера отбеляза, че следва да отчитаме интересите на своите съседи. И тук аз имам предвид, бих искал да бъдат имани предвид всички наши съседи. В днешния глобализиран свят сме изправени пред един нов световен ред. И аз се изказвам за е една нова стратегия на сигурност на Европейския съюз. Тъй, че да се чуе думата на Европейския съюз в рамките на НАТО. Що се отнася до отношенията между САЩ и ЕС и Европейския съюз, ние сме равноправни, но понякога геополитическите ни интереси са взаимно противоречиви. И това трябва да се изрази е, чрез политически формулировки. Ние имаме своите национални отбранителни бюджети, но без тясно сътрудничество помежду ни в рамките на Европейския съюз, това са прехосани средства. Би следвало да се движим към една по-силна отбранителна мощност на Европейския съюз. И винаги, когато помежду ни се очертаят разделения, би е, трябвало да потърсим възможности за компромис. В това число, що се отнася до Русия, до сега не сме имали действителна стратегия в отношенията с Русия. А това е от съществено значение, за да гарантираме дълготрайна сигурност на континента. Благодаря. Мисля, че в доклада се отбелязва че трябва в по-голяма степен да наблегнем върху структурното сътрудничество, създаването на така наречената коалиция на желаящите. Думата има госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. За да имат работа полските преводачи, ще се изкажа на родния си език. едно абсолютно необходимо условие за успеха на всяка политика в областта на външните отношения и сигурността, а и отбраната, това число стратегическото сътрудничество, та това неотменимо условие е общата представа за заплахите и предизвикателствата, пред които сме изправени. И в това отношение сме се натъквали на сериозни проблеми до сега. Няма такава обща концепция, общо разбиране И това доведе до днешното положение в отношенията с Русия. По отношение на Ирак и заплахата от ислямска държава. Председателят също спомена подобен въпрос. Определени отношения, на определени отношения би следвало да се гледа като на делови отношения. Такъв е бил подходът ни до сега вероятно е бил твърде наивен. Вероятно сме пропуснали да съзрем някои очевидни предизвикателства. Страните от Централна и Източна Европа присъединили се към НАТО. Не направиха достатъчно, за да информират собственото си обществено мнение. за това, че въпросът за солидарността би трябвало да излезе на преден план. Солидарността помежду ни би трябвало да бъде на първо място. Всякакви други партньорски отношения би следвало да отстъпят. Да не говорим, че не можем да си позволим да дублираме усилия, които далеч по-лесно бихме могли да положим в рамките на НАТО. За съжаление ще трябва да приключим разискванията, тъй като шестимата министри на външните работи вече от четвърт час чакат пред залата. Благодаря ви за участието. Колегите от националните парламенти през идните дни могат да излязат със свои предложения и становища, които ще мога да взема предвид по време на работата по доклада до коледа през месец януари тези предложения и становища ще прераснат в изменения по текста. Днес бяха изложени редица становища, които са в подкрепа на моята позиция. Те ще бъдат взети предвид когато работя по доклада. Сега ни предстои среща с министрите на външните работи на държавите от Западните Балкани. Ще им давам думата по азбучен ред. След това докладчиците за съответната държава от Западните Балкани ще имат възможност да се изкажат, а след това ще има възможност за разисквания. Ladies and gentlemen. Госпожи и господа, моля да заемете местата си. Благодаря. Приветствам с добре дошли четиримата министри на външните работи от Западните Балкани – И бих искал самото начало да стане ясно, че Комисията по външната политика на Европейския парламент, а и целият Европейски парламент с голямо множество се придържа към споразумението от Солун, съгласно което западно-балканските страни са поканени да се присъединят към Европейския съюз, когато изпълнят условията за това. И следователно нямаме причини да се отказваме от тази политика. Остават е, е, технически въпроси, които не би следвало да забавят хода на преговорите. Това е повече от ясно. Ясно е също така, че вчера е, и представителите на Европейската комисия, госпожа Могерин и господин Хан, се изказаха в този смисъл – ние смятаме, че Западните Балкани са част от Европа. Ако желаят да се присъединят към Европейския съюз, ние ще им помогнем в това начинание, защото смятаме, че то е в взаимен интерес. Ще ви оказваме помощ и дипломатическа, и политическа, и финансова, каквото е необходимо, за да се стигне до желания резултат във всеки отделен случай, що се отнася до всяка отделна страна. Бих искал също така сърдечно да приветствам председателя на парламента на Черна гора, който е днес наш гост. Ще процедираме така. Ще дам на нашите гости, външните министри, думата по азбучен ред на имената на страните. Ето защо ще започнем господин Бушати от Албания. Пет минути имате, господин Бушати. Благодаря ви, господин председател, господин Брок. Позволете ми да започна встъпителните си, е, встъпителното си изказване, като изразя дълбока благодарност към Европейския парламент и към е, е, неговите членове, а и членовете на национални парламенти от европейските държави членки, които последователно подкрепят процеса на присъединяване към Европейския съюз, в това число процеса на реформа във всяка от западно-балканските страни. Бих искал да кажа няколко думи е, за процеса на присъединяване на Албания. Както знаете, миналия месец юни е, Европейския съвет даде статут на страна кандидатка на Албания и докладът за напредъка от тази година, който се публикува от Европейската комисия, подчертава политическата воля на албанската страна да упорства по пътя на необходимите реформи. Нашият подход е реалистичен. Статутът на страна кандидатка за нас е поредната стъпка, фаза на процеса на присъединяване. И ние все така се надяваме, че за напред процесът ще бъде предсказуем и ще внушава доверие. За нас, прочем, той е възможност да съсредоточим по-добре усилията си по пътя към националните реформи, особено по 23 и 24 глава в хода на преговорите, свързани с економическите реформи. Процесът следва, разбира се, да бъде динамичен и ефективен и в тази връзка ние приветстваме е, структурата за економическо управление като е, сериозен стълб на процеса. В тази годишния си доклад е, за свободата на стопанска дейност на Световната банка. Е, Световната банка класира Албания с 40 места напред, признавайки постигнатото от нея. Освен това, е, ние предприехме безпредседентни правоохранителни мерки, в това число успешната ни кампания в противодействие на престъпния трафик – е, и е, е, разрушаване, разтурене на убежищата на престъпници на нашата страна. Преборихме се с просрочията на плащанията в енергетиката, противодействаме на незаконното строителство. За нас това е са държавотворни усилия, така да ги наречем. Те са надпартийни. Петте основни приоритета, които представят условия за започването на, на преговори, са наистина много важни за нас. На първо място реформа на съдебната система. И това би могло да се превърне в инструмент за регионална интеграция, тъй като ще се даде възможност за разгръщането на здравословна и роялна конкуренция в регион. На второ място регионалното сътрудничество. През последните месеци то се интензифицира. взаимосвързаността е ключова дума в отношенията ни по-настоящем. Ние си стремим да се превърнем в един икономически регион – трябва да бъдем и економически, и политически регион, и реги, регион в областта на сигурността. Но това все още не е така. Различните страни е, намериха свой специфичен отговор на економическата криза. Нямаме е, инфраструктурна свързаност. А що се отнася до сигурността, естествено, все още не можем да говорим за Западно-Балкански регион. Опитваме се е, да започнем нова фаза на политическите отношения в региона. На скорошното посещение на министър-председателя на Албания Рама в Сърбия е, постави началото на нова глава в отношенията, не само двустранните с Сърбия, а и предвид пределно ясното послание, насочено към целия регион, бихме могли да кажем е, многостранни процесът на разширяване трябва да бъде разглеждан и геополитически, не просто експертно. И последно, що се отнася до берлинския процес, който дава възможност да се вдъхне нов живот на процеса на разширяване и представя нов стимул за Западните Балкани да се превърнат в действителен регион в политическата, економическата област, областта на сигурността. Този процес, разбира се, трябва да се конкретизира, да се изпълни с повече съдържание под формата на конкретни регионални проекти. Благодаря. Господин Флекенштайн, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, до голяма степен мога да потвърдя казаното от господин министъра на външните работи. Албания полага усилия за провеждането на реформи, които доведоха и до първи резултати. Ние решително заставаме зад тези нейни усилия. Все още има проблеми, що се отнася до взаимодействието между политическите групи в парламента, до политическата култура на опозицията и управляващата партия. Опозицията и управляващата партия трябва да подобрят сътрудничеството си. За това има редица възможности, които обсъждаме в момента. Посещението на министър-председателя Рама в Сърбия също получава положителна оценка от наша страна. Резултатът от него бе благоприятен и за двете страни. Както сръбското, така и албанското правителство имат интерес от едно добро сътрудничество помежду си. активизирането на обмена между младите хора, според мен, ще е в основата на добрите отношения между двете страни в бъдеще. Като цяло даваме много положителна оценка на пътя, по който е тръгнала Албания. Това се отбелязва и в доклада на комисията. При все това все още има редица нерешени проблеми, във връзка с независимостта на съдебната власт, борбата срещу корупцията и гарантирането на прозрачност на публичната администрация. Всеки един от нас ще допринесе за решаването на тези проблеми. Същото въжи и за комисията. Така, скоро, надяваме се, ще можем да встъпим в преговори с Албания. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, аз ще изтъкна два-три момента от особено е, значение по-настоящем за Босна и Херцеговина. Първо, текущата обстановка в страната, особено светлината на последния доклад за напредъка – и това, че преди близо два месеца бяха произведени избори и предстои да се надяваме колкото се може по-скоро, в всеки случай по-скоро, отколкото предишния път, да се сформира правителство. Що се отнася до приоритетите на това бъдещо правителство, трябва да кажем, че всички политически сили, които по-настоящем водят коалиционни преговори на всички равнища, и на централното, и на по-низките, приветстват новата инициатива Берлин, Лондон, Брюксел. От тази пролет. В това число много важните заключения на съвета по външната политика на Европейския съюз от април тази година в Люксембург. На Босна и Херцеговина бе, бе даден нова насока за бъдещите действия до изборите и след произведените наскоро избори. И днес, както казах, тази инициатива се приветства от всички политически сили. Доклада за напредъка за новото правителство се формулира три приоритет. Надяваме се наистина новото правителство да бъде сформирано не само персонално, така да се каже, а и като политическа и економическа програма. И според нас новото правителство ще се обедини около три приоритета. Правовия ред, е, преди всичко в рамките на структур... структурирания диалог за съдебна реформа и борба с организираната престъпност и корупцията. Втори приоритет – економическо управление или съглашение за растеж, което вече е формулирано до някъде е, с участието на, на правителството, на, на социалните партньори и с подкрепата на европейските институции е, в Босна и Херцеговина. И разбира се, третия стълб на тази реформа следва да бъде реформа на държавната администрация. Въпросът се споменава в е, известието на съвета по външна политика от април. Една по-добре функционираща държава. Това ни е необходимо Така, вторият въпрос е, който бих искал да засегна, е за регионалното сътрудничество. Между шесте страни. Е, трябва да ви кажа, че то никога не е било в по-добро състояние, това регионално сътрудничество, отколкото днес. Ако така хвърлим назад, поглед назад към последните 15-20 години, без значение. Но ускорението е, е, е, е набрано, особено от срещата в Солун насам, е, по време на гръцкото председателство на съвета, е, където бе формулиран нов подход за Западните Балкани. И в рамките на този подход е, регионалното сътрудничество е, излиза на едно от първите места. Берлинският процес даде особен стимул на регионалното сътрудничество и, и трябва да запазим, както казвам, това набрано ускорение. Е, седналите днес тук помежду си външни министри е, през е, последните дни се срещаме толкова често, че аз бих казал почти не се срещам с когото и да било други, може би единствено със себе си не съм се срещал толкова често. И последно, ние категорично приветстваме предстоящата визита на Федерика Могерини и на комисаря Хан в Сараево след няколко дни. Е, в контекста на, на е, заключенията и решенията на Европейския парламент и на други европейски институции. Това ще даде добър шанс на босненските политически лидери да се възползват от шанса, който ни бе даден наскоро, както и да наречем тази инициатива, лондонска, берлинска или просто инициативата с главна буква. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че Благодаря ви за това, че ми давате думата от името на представител на държава от Западните Балкани. Всички трябва да се справят с едно предизвикателство при членството в Европейския съюз. А колкото до доклада, аз имам специален въпрос към господин Лапунч. Първата се отнася до изборите от 12 октомври. Бих искал да попитам докъде стигнахте при съставянето на правителство. Надяваме се, че новото правителство бързо ще започне да работи по очакваните реформи. Господин министър каза, че се надява, че преговорите по сформиране на правителството ще траят по-малко, отколкото при предишното. Но ние следим това, което се говори в медиите, следим случващото се, но бих искал да ви попитам от първа ръка докъде стигнахте при съставянето на правителство. Възможно ли е да се стигне до някакъв консенсус във връзка с дневния ред, свързан с пътя на вашата държава към присъединяването към Европейския съюз? Относно немската и британската инициатива, питам се, може ли тя да се превърне в европейска такава? Отбелязвам си е, двусмислието, което умишлено създаде господин министъра накрая. Аз смятам, че държавите членки трябва да координират усилията си при подобни важни инициативи. Приканвам всички към европейски консенсус, към който да се присъединят всички, включително Европейската комисия и Европейския парламент. Не може да стоим дълго в тази неясна ситуация във връзка с новата инициатива. Ако това се случи, ще се стигне до а, отклоняване на държавата ви от а, пътя към Европа. Ние не искаме това да се случва. Thank you very much, uh, Mr. Brock. I'm very pleased that we have this opportunity to exchange views with our colleagues from благодаря ви, господин Брок, за възможността да размени мнение с колеги от националните парламенти и Европейския парламент. Опоменахте от документа от Тесалоники. Особено окоръжаващо е за всички нас, че все още не е забравен процесът, че не са забравени принципите, които го ръководят и които са залегнали в този документ. Македония подписа споразумението за стабилизиране и асоцииране през 2001 година. През 2005 и бе предоставен статут на страна кандидат. Изпълнихме условията за встъпване в преговори за присъединяване през 2009 година. Много окоръжаващо е според нас, че няма да има промени по този процес трябва да го разглеждаме в политическия контекст в Европейския съюз. През следващите пет години няма да се присъединят нови държави членки, но това не бива да се драматизира Ясно е, че Европейският съюз има известна нужда от консолидация. Същото въжи и за страните от Западните Балкани. Те трябва да достигнат Европа в економическо отношение и да се приспособят. В момента поставяме акцента върху диалога за присъединяването на високо равнище, който бе подет от комисията. В основата на този диалог е съдебната власт и върховенството на закона, глави 23 и 24 от преговорите. Акцент се поставя върху прозрачността на медиите, вътрешната политика, политическата култура. Трета област на приоритети са препоръките на ОССЕ има и глава посветена на добросъседските отношения. Тя трябва да бъде кодифицирана. Uh, Факта, че е отворена такава глава в преговорите не означава, че не поддържаме добросъседски отношения с други държави. Бих казал дори, че отношенията ни с съседните ни държави са отлични. Що се отнася до съседни наши държави, членки на Европейския съюз, като например България, мисля, че е установен един много добър формат, който може да доведе до успешни резултати. Защо бе предвидена конкретна глава за добросъседските отношения? Причината за това бе Гърция Поставени са допълнителни условия за решаването на въпроса с името, който все още е на дневен ред между двете държави. Отношенията между Македония и Гърция в практическо отношение, например в областта на економиката, са отлични. Повечето дружества, листвани на борсата в Скопие, са дружества с гръцки капитал. Много добре се развива и вносът и износът между двете държави. Немалко македонци прекарват отпуската си в Гърция, при това най-редовно. Това също е пример за обмен между двете страни. Но политическият контекст е нещо съвсем различно. Към момента няма ангажираност за преодоляването на политическите предизвикателства. Има още един трети аспект, свързан с миналото и онова, което правим в момента във връзка с провеждането на реформи. Имам предвид економиката. Съгласно доклада на Световната банка, Македония се нарежда на трето място, що се отнася, на 300 място, извинете, що се отнася до възможностите за бизнес спазваме много добре и критериите за дефицита. Ние сме третата страна в класацията по критерия дефицит. Но Що се отнася до БВП на глава от населението, нашата средна стойност е 50% под средната стойност за Европейския съюз. Така че имаме още много какво да направим в това отношение. Какъв е според мен правилният подход, който трябва да възприемем? Ще трябва да си извоюваме повторно доверие и двете страни ще трябва да проявят ангажираност – Така ще можем да започнем преговори за присъединяване и ще имаме и известно време, за да се приспособим, за да откликнем на изискванията на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Брок, благодаря ви, госпожи и господа депутати. С удоволствие ще участвам в по-нататъчните разисквания. Господин Вайгъл. Министром за за деве да благодаря, господин Брок. От името на нашата група, нека уверя четиримата господа министри, че нашата група застава изцяло зад процеса на разширяване. Това въжи за всичките четири държави, които представлявате. Тук в Европейския парламент не допускаме насаждането на страхове във връзка с блокирането на процеса по разширяване. Процесът по разширяване няма да бъде спрян. Господин външният министр говори за успешно проведени економически реформи, Спаднал е процентът на безработица. Размерът на дълга не е особено висок. Всичко това е чудесно. Македония е поела по пътя към Европа. Но страната се сблъска и с немалко проблеми. Европейският съюз не работи особено ефективно по решаването на все още нерешени проблеми. Неприемливо е, че вече шеста поредна година комисията препоръчва стъпване в преговори. Все още обаче такива не се водят. Защо? Защото не е бил решен въпросът с името на страната. Мисля, че трябва да сме по-амбициозни при решаването на този въпрос. Обеден съм, че новият върховен представител ще си постави много по-амбициозни цели в това отношение. Отчасти имаме възможност да решим този въпрос, като встъпим в преговори, без да е бил решен въпросът с името. Македония има своите проблеми, трябва да се реформира съдебната власт, да се гарантира в по-голяма степен принципът на свободата на медиите, трябва да се приложи и споразумението от Охрид. Най-големият проблем е свързан с блокирането на процесите на ниво парламент. И двете страни, както правителството, така и опозицията, трябва да осъзнаят, че носят отговорност за бъдещето на страната. Всяка една от тях трябва да поеме своята част от тази отговорност. Така функционират европейските държави, така трябва да функционира и Македония. Тъй като правителството и опозицията не работят ефективно, страната се намира в политическа криза. Благодаря, господин председател, господин Брок, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на национални парламенти. За мен е удоволствие да присъствам на днешното ви заседание. Благодаря ви за отправената към мен и към вашите приятели от региона Покана да участваме в това разискване, посветено на процеса на разширяване. Ще се спра съвсем накратко върху няколко момента. Първо, през изминалите години бяхме свидетели на корена промяна в отношенията между народите и държавите от региона. Това е осезаема, измерима промяна, Мисля, че фактът, че днес сме тук сред вас, показва, че има промяна в отношенията си. Има преход от враждебност към приятелски отношения, от нестабилност към стабилност. Взаимодействат си правителства, отделни лица и деловите среди. Тази всеобща промяна е знак за стабилност. Тя ни дава надежда за бъдещето. Но нека бъдем честни, тези промени нямаше да бъдат възможни без прекрасната подкрепа, която ни предостави Европейският съюз в рамките на процеса по разширяване, на ниво техническо подпомагане, финансова подкрепа и други. Като се има предвид това, трябва да отдадем дължимото на Европейския съюз, трябва да отдадем дължимото на неговите заслуги за насърчаването на развитието на региона и за решаването на все още нерешени въпроси, които са на дневен ред между държавите членки. Приветстваме тази роля, която изигра Европейският съюз в качеството си на партньор на Западните Балкани. Но ние представляваме и своите граждани. Като се има предвид това, нека изтъкна, че те са с впечатлението, че регионът се намира в известен вакуум, че е запазено статуквото. С това не искам да кажа, че не сме постигнали напредък. Дори напротив, отбелязахме огромен напредък. Но вашата подкрепа е от особено голямо значение за нас. Второ, Европейската интеграция е сред главните приоритети на всички правителства, в това число и правителството на Косово. През изминалите 7 години изградихме едно силно демократично светско общество в Косово. Идната седмица предстои да встъпи в длъжност новото правителство аз ще бъда натоварен с задачата да изготвя работната му програма. В нея ще са включени пет основни приоритета. Първият – економика и управление. Вторият – принципите на правовата държава. Третият – евроатлантическия дневен ред. Четвърто – образование. Пето – здравеопазване, социална закрила и социална справедливост. Особено се гордеем с това, че през 2014 година бяхме свидетели на историческо събитие. Приключиха преговорите между Косово и Европейския съюз, преговорите за споразумението за стабилизиране и асоцииране. Вече сме парафирали това споразумение. Надяваме се през идната година да го подпишем и да започнем колкото се може по-бързо работа по изпълнението му. Това са е първият документ, установяващ договорни отношения между Косово и Европейския съюз. Към момента Косово е изолирана страна. Ние сме нещо като остров в региона, тъй като нашите граждани са единствените граждани в региона, които се нуждаят от виза, за да пътуват до Европейския съюз. Знаем, че процесът е технически, ние вършим своята част от работата, но ни е необходима и сериозна политическа подкрепа от страна на Европейския съюз и Европейския парламент. Трябва да се поеме ангажимент за конкретна дата, в която да влезе в сила безвизовият режим между Косово и страните от Шенген както и между Косово и страните от Европейския съюз. Третият момент, върху който искам да се спра, е свързан с сътрудничеството и помирението. Един от най-големите успехи на европейската външна политика през изминалите 4-5 години несъмнено бе установяването на диалог между Косово и Сърбия. През 2013 година бе изключено историческо споразумение, тогава министър-председателят Дачич и заместник министър-председателя господин Вучич изиграха много важна роля, но нека бъда открит. Сключването на това споразумение бе само началото на един исторически процес. Пълното нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия никакъв случай не е постигнато окончателно. Диалогът между двете страни ще има благоприятен ефект върху всяка една от тях. Но ще трябва да мислим стратегически в дългосрочен план, т.е. трябва да се запитаме докъде ще доведе този диалог. Ще изложа пет конкретни стъпки, които според нас трябва да бъдат направени в рамките на този диалог. Първо, трябва да се гарантира пълното прилагане на всички сключени до момента споразумения. Не бива да има опити за тяхното предоговаряне или за отклоняване от процеса на изпълнение. Второ, трябва да бъдат премахнати всички паралелни структури, изградени от Сърбия на територията на Косово. Трето, косовските сърби трябва да бъдат напълно интегрирани в държавните институции. Четвърто, Косово трябва да е пълноправен член на всички международни структури, в това число и на ООН. И накрая, необходимо е взаимно признаване – Госпожи и господа, само така Косово и Сърбия могат да постигнат пълно нормализиране на отношенията си. В светлината на тези констатации Европейският съюз насърчава диалога за постигането на правно обвързващо споразумение между двете страни. За нас е много важно да бъде сключено такова споразумение, в което да бъдат закрепени взаимното признаване, дипломатическите отношения и процесът на помирение между двете страни. Ние сме готови да вървим напред, имаме ясен план за действия. Идната седмица, когато се сформира новото ни правителство, ще започне и следващият етап от диалога. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Позволете ми от името на моята политическа група да приветствам с добре дошли господа министрите. Вчера с особено голямо удовлетворение изслушах слушах комисар Хан и заместник-председател Могерини, които заявиха, че процесът по разширяване трябва да бъде продължен и че в него трябва да се вложат всички ресурси, с които разполагат европейските институции. Радвам се, че изявлението на господин Юнкер не е обезкуражило страните в региона. Европейският парламент и европейските институции, както знаете, твърдо стоят зад процеса на разширяване. Нека сега се спра върху Косово, тъй като съм докладчик по текста. През изминалите 6 години в страната имаше проблем, а именно застоят в политическо отношение, тъй като процесът по сформиране на ново правителство след изборите трае толкова дълго. Радвам се, че идната седмица парламентът вече ще има свой председател, че ще бъде сформирано и ново правителство. Предстои ми да посетя страната. С голям интерес ще проследя процесите, които протичат там. Господин министър, последните проведени в Косово избори протекоха много успешно. Гражданите ясно заявиха, че искат промяна. Надявам се, че новосформираното правителство ще я постигне. Говорихте за теми от областта на социалната закрила и економиката. Мисля, че с наближаващата зима новосформираното правителство трябва да подходи много сериозно и към енергийния сектор. Трябва да работи за увеличаването на дела на енергията от възобновяеми енергийни източници. Нека не залага само на въглищата. Трябва да се преборите с корупцията и да установите върховенство на закона. Следва да се отчете и проблемът с мълцинствата, като например ромите, египтяните и ашкали. Трябва да се подобри положението на тези групи. Следва да се решат и проблемите на общността ЛГБТ. Вече са постигнати известни резултати, но има още какво да се направи. Министрите както от Косово, така и от Сърбия са днес тук сред нас, нещо, което много ме радва. Много е важно да се установи регионално сътрудничество и да се нормализират отношенията между двете страни. Надявам се също така, че и двете страни ще изпълнят ангажиментите поети им в рамките на диалога, закрепени в споразумението в резултат от този диалог. Много се надявам, че в скоро време ще мога да се свързвам с Косово по телефона, избирайки косовски код, а не, например, словенски. Това също ще е знак за промяна там. Петте стъпки, които упомена господин министърът, мисля, че около тях може да се обединим и ние тук в Европейския парламент. Имам предвид стъпките в посока към нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия. Опоменахте един много важен въпрос, господин министър, а именно либерализирането на визовия режим. По време на миналия мандат по този въпрос работи моята колега Таня Файон. Много е важно да се либерализира визовият режим, така че и косовските граждани да могат да пътуват към Европейския съюз. Нека да не са това е единствените граждани в региона, които не могат да пътуват свободно до съюза. Иго Lukčić. Thank you, Mr. Chairman, honorable members господин Лучич. Благодаря ви, господин председател, уважаеми европейски депутати и депутати на националните парламенти. Виждаме, че днешната среща е, е ясно решение на Европейския парламент да помогне на тези държави да се присъединят към Европейския съюз. Също време обаче има основни предизвикателства, свързани с възприемането на ценностите на Европейския съюз. Економическото управление, правовата държава, подобряването на административния капацитет са основните сфери, по които трябва да работим. Те са е, единствената надежна формула, която ще позволи на всички е, държави в нашия регион да постигнат стабилност и економическо развитие. Скорошната посещение на комисаря Ханс в Черна гора ни насърчи да продължим по същия път. Той ни даде и насоки за бъдещото изпълнение на приоритетите в Европейския дневен ред. Нека ви напомня, че до тук временно затворихме две глави, временно отворихме 10 други, като се опитваме по всички да отчетем постигнатите резултати. Осъзнаваме какви са предизвикателствата и изцяло сме посветени на интензивни е, национални реформи очакваме осезаеми резултати в областта на економическото управление. В областта на правовата държава в момента изготвяме е, план за глави 23 и 24 ще бъдат направени оценки и на постиженията в областта на доброто управление. Бяха избрани висши магистрати съгласно новите изменения в Конституцията, новите съдебни инстанции също бяха оформени по нов начин. По-голямата отчетност, борбата с организираната престъпност, също са наши приоритети. Те трябва да бъдат в съответствие с европейските стандарти. В това отношение работата ни ще приключи. През следващите няколко седмици работим заедно с комисаря, компетентен по този въпрос. На следващо място опитваме се а, да се справим с а, проблемите, които имахме през 2014 година, свързани с насилието срещу журналисти. Няма някакви нови случаи, инциденти, за които да е докладвано към момента имаше мисия в Черна гора във връзка с повишаването на етическите стандарти в журналистическата работа. В економическо отношение Предвиждаме по-нататъчно развитие на економическите приоритети, като през 2015 година очакваме нови реформи. Те вече бяха започнати, се провеждат в съобразение с това ритъм. Европейския съюз отдава подкрепа на региона, като укрепва инфраструктурата и съоръженията. По този а, начин ще се гарантира нашия цялостен економически растеж. Всички имаме взаимен интерес а, да поемем в по-голяма степен ангажименти към Европейския съюз. А, това а, означава, че трябва да се справим и с миграционния поток на регионално равнище. Трябва да увеличим усилията си, за да продължим да а, запазваме стабилността в региона. Черна гора полага всички усилия в борбата с организираната престъпност, насърчава растежа и подобрява условията за бизнеса. Позволете ми, дами и господа, да обърна по-специално внимание на следното. При откриването на преговорите в областта на едината политика за сигурност и обрана в началото на тази година, ние се ангажирахме да преведем нашата стратегия в пълно съответствие с европейската. Може да разчитате на нашето активно участие, както и на участието на нашия национален парламент, който е основният ни партньор в процеса по присъединяването. Развиват се ефективни канали на комуникация с различните заинтересовани страни и участници в процеса, т.е. неправителствени организации, медии и така нататък. Това ще гарантира успеха на нашата интеграция. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателя. Нека да чуем председателя на Народното събрание на Черна гора. Благодаря ви, Елмар. Изненадаме. Уважаеми колеги, от името на нашия екип ви благодаря. За мен е удоволствие да ви съобщя, че нашата съвместна работа бе е белязана с успех. Нашият парламент е пример за останалите по отношение на ефективността. Ефективността при упражняването на контрол върху изпълнителната власт. Е, ще е, засилим капацитета на нашия парламент, ще бъдат въведени е, различни видове проверки в рамките на нашето общество. Ние можем да служим за модел на региона. Нямаме силни национални парламенти в региона и не може да имаме такива, ако нямаме реформи, които да, бъдат, да поженат успех. Аз смених 4 държави и 4 различни системи. Виждам междувременно колко успех беше постигнат и какви са пропуските. Това е основата и за по-нататъчното преобразуване и в това е силата на парламента. Надявам се, че заедно ще убедим всички, че националните парламенти могат да изведат нашите общества напред и могат да го направят по много по-продуктивен начин, разбира се, на базата на правовата държава. Юстиция Регнум Фундаментум Ест. Това е нашият лозунг ако искаме да развием нашите държави. Това е начина и да върнем доверието в демокрацията. Това е начина по който бихме могли да постигнем устойчиво развитие. Законодателите коват законите, но всички заедно можем да направим нещо много повече – затова Европейския съюз служи като фар за нашия регион. Има много кораби, които се губят в бурята, ако този фар не съществува. Вие ни служите за много добър ориентир – за вас, вие значите много повече, отколкото си представяте. Не може да си представите какво е виждането за, на нашите граждани за вас. Те се нуждаят от повече ред и правосъдие, което означава, че те трябва да имат доверие в собствената си държава. Държава, която е достатъчно силна, за да извърши прехода. Осъзнавам изцяло, че можем да постигнем общите цели, тези, които са залегнали и, в, и които се защитават и от вашата комисия. Всичко това може да се случи в региона на Западните Балкани. Благодаря ви. <coughs> Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, моята група е каре поддържа ангажимента си към държавите от Западните Балкани, тези, които са готови. Разбира се, приветстваме Сърбия и Албания като страни кандидатки. Те се присъединяват към Черна гора и Македония. Аз също подкрепям казаното от колегата във връзка с Македония и динамиката на преговорите през последните 6 години. По отношение на Черна гора – това е единствената държава сред Западните Балкани, която временно е отворила глави 23 24, т.е. ключовите аспекти на ПВР, но пък затвори глави като научна и развойна дейност и образование, което е положително. Има а, някои проблеми с политическия климат в а, страната, което понякога възпрепятства работата по възприемането на достиженията на европейското законодателство. Има някои проблеми с независимостта на съдебната система и нападките срещу журналисти. Економиката е относително стабилна. Безработицата обаче продължава да е висока. Имаше и някои протести във връзка с економическото положение в страната. Черна гора се справи с проблемите свързани с бившите джихадисти от ислямска, от ИДИЛ. Това обаче е голям проблем в други държави от Западните Балкани, нещо на което се спряхме и преди малко. Смятам, че Черна гора, заедно с Албания, изцяло е възприела общата външна политика и политиката на сигурност при възприемането на санкциите срещу Русия. И накрая назначаването на главен прокурор от националния парламент ще отключва значение в борбата с корупцията. Черна гора се надява да получи зелена светлина от НАТО за присъединяване към НАТО през следващите няколко месеца. Смятам, че това ще бъде отлично признание за приноса на тази държава към регионалното сътрудничество и сигурност. Само добри новини имаме от Черна гора през последните пет години. Още малко напредък остана. Hvala gospodine predsjedniče. Poznato je da je vlada Republike Srbije... Благодаря ви, господин председател. Всеизвестно е, че Република Сърбия е превърнала в свой стратегически приоритет присъединяването към Европейския съюз. На този етап женем исторически успех – Имам предвид преговорите за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Тези преговори започнаха, което е стратегически напредък. Надяваме се, че бъдещото присъединяване на Сърбия към Европейския съюз ще бъде в начало на политическия дневен ред на Сърбия. Знаем какви са основните предизвикателства и проблеми в Западните Балкани. Всички тези проблеми могат да бъдат решени само чрез диалога. Европейския съюз играе важна роля за диалога между Косово и Сърбия. Европейския съюз утвърди своята сила, тъй като той помага за решаването на проблемите в региона на Западните Балкани. Смятам, че Европейският съюз има много по-голямо по влияние и е много по-популярен в страните от Западните Балкани, отколкото сред самите държави членки на Европейския съюз. Реформите е, трябва да ни помогнат да решим и проблема с Босна и Херцеговина. Очакваме от Европейския съюз да не снижава условията за присъединяване към Европейския съюз. Напълно осъзнаваме, че всяка държава трябва да отбележи напредък по пътя към европейската интеграция. Всяка държава трябва да бъде съдена според постигнатото. Ние сме а, решили да вървим твърдо напред и да изпълним всички поставени ни условия. Основен наш приоритет е правовата държава Готови сме да изковем ясна политика на сътрудничество на регионално равнище, което се, позволя... което се потвърждава от конференцията на министрите от региона на Западните Балкани. На тази среща приехме, декларация, приехме декларация, в която заявихме, че сътрудничеството представлява средството, което ще ни спомогне да изпълним условията за присъединяването към Европейския съюз. Сърбия приключи а, скрининга по 21 глави и сега е необходимо да запазим същия ритъм. От направения до сега скрининг по различните преговорни глави стигаме до заключението, че сме на прав път и ще успеем да възприемем достиженията на европейското законодателство. Сърбия в по-голяма степен ще се ангажира при прилагането на реформите и, и при решаването на проблема с бюджетния дефицит. Преди да се присъедини към Европейския съюз, Сърбия ще изчисти политическите несъгласия с някои членовете на Европейския съюз, като следващата година ние ще поемем председателството на ОИСР. Това е най-големият международен ангажимент на Сърбия Ние ще бъдем безпристрастни и ще е, трябва да се изправим пред решаването на кризата в Украина. По-настоящем Швейцария взема председателския пост и ние се надяваме, че ще успеем да поддържаме курса, който тя зададе. Сърбия, както казах, ще бъде председател на ОИСР през 2015 година. и на ОССЕ, след което щафетата ще бъде поета от Германия. Зная, че човек лесно си пе похвали за себе си, мога доста дълго да говоря за моята държава, но ние сме свикнали да заседаваме на международни форуми, правим го всяка седмица, но винаги се придържаме към действителността. Винаги сме били открити този смисъл трябва да призная, че е трудно да се укрепи мира, тъй като много лесно всичко постигнато до сега може да рухне. Това се отнася и за политическия контекст, и за економическия. Всички ние в Западните Балкани, както и вие тук в Европейския парламент, трябва да отчитате този момент. Дълго можем да обсъждаме случая на Сърбия. Европейския парламент има право да обсъжда всички теми, които пожелае. Но не трябва да забравяте, че не Сърбия освободи господин Шешел Международният наказателен съд не беше наложил никакви специфични е, условия и е, производството срещу господин Шешел вече трае няколко години. Европейския парламент е, не реагира на освобождаването на господин Шешел, прави го едва сега. Аз самия и сръбското правителство многократно сме заявявали, че господин Шешел е част от нашето минало. Никой не подкрепя господин Шешел, така че не виждам защо сега а, излиза наяве а, този проблем. Е, вие питате защо сръбското правителство а, не е предприело някакви конкретни действия не може да се предприема каквото и да е, докато не е на лице присъда. Резолюцията на Европейския парламент и дискусията в Европейския парламент бяха доста разочароващи за Сърбия. Господин Шешел отиде в Международния наказателен съд – и това се случи преди доста време. От тогава насам, през 2012, беше сформирано ново правителство. А, ние тук с колегата не седяхме, нямаше да стоим на една маса, ако нещата в Сърбия не се бяха променили за добро. Бих искал да разберете, че ние не правим всичко това за Европейския съюз. Ние го правим за нас, за Сърбия. Затова и всички проблеми трябва да бъдат разрешени на двустранна основа. Не разбирам защо Сърбия и Харватия не можеха да обсъдят въпроса двустранно. Посещението ми в Харватия бе отказано, защото господин Шешел беше освободен в същия този ден – доста изявления дадох в медиите и знаете много добре а, всичко, което съм казвал по този случай. Не трябва да забравяме, че не е нужно винаги да се връщаме назад – Тази е, схема беше действаща в Сърбия преди 20 години, но от тогава нещата корено се промениха. Е, днес вие обсъждахте Косово и никой не каза, че трябва да се създаде специален трибунал за е, военни престъпления. Дори докладчикът не го опомена – а това засяга и нашите граждани в Сърбия. Аз не казвам, че е, Международният наказателен е, съд е, е освободил някои военнокомандващи от Албания или от Хървия. Не съм говорил за кампанията срещу кирилицата, която се води в Харватия. Това са теми, които трябва да се обсъждат двустранно. Напълно съм съгласен с вас, че политиката на господин Шешел трябва да бъде трябва да бъде заклеймена. Сега имаме съвсем друга действаща политика в Сърбия. Извинявам се, че надвиших времето, което ми отпуснахте. Аз сам си позволих да го превиша, за което се извинявам. Нека и аз се спра върху няколко момента. Колегата Дейвид Макалистър, който е председател на нашата делегация за връзки с Съединените щати, днес е на посещение във Вашингтон. Затова не може да присъства и на днешното ни заседание в качеството си на докладчик даваме като цяло положителна оценка на случващото се в Сърбия поетапно се изпълняват ангажиментите от споразумението за стабилизиране и асоцииране. По време на посещението си в Сърбия останах с впечатлението, че има достатъчна воля за осъществяването на необходимите промени на политическо и економическо ниво. Всички ние знаем колко е трудно да се осъществи преход в отделните системи, било то в областта на държавната администрация, на съдебната власт или на държавното пенсионно осигуряване. но от разговорите си с министъра на външните работи и министър-председателя останах с впечатлението, че проявяват ясна воля за продължаването на политиката на реформи и за борба срещу корупцията. Уверен съм, че Сърбия ще подходи градивно към поканата от страна на Европейската комисия да работи в рамките на Европейския механизъм за гражданска защита. Смятам, че действията предприяти съвместно от Сърбия и Косово трябва да бъдат продължени. От разговорите си с двете страни оставам с впечатлението, че те проявяват готовност за поетапна работа така че проблемът от изминалите години да не е спирачка за процеса на присъединяване. Ще трябва да ги подкрепим в тези техни усилия. Сърбия традиционно поддържа добри отношения с Русия. Смятам, че в светлината на тези си добри отношения Тя има добри шансове за решаване на конфликта, особено като се има предвид, че през 2015 година ще председателства ОССЕ. Знаем, че в Сърбия има много нерешени проблеми, като реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията. Но, както вече опоменах, страната проявява воля за тяхното решаване. Както и другаде, в Сърбия се водят много активни разисквания за миналото, за преодоляването на миналото. Германският канцлер Конрад Аденауер е казал, че и от историята трябва да си извлечем полуки, за да изградим едно по-добро бъдеще. Не бива да използваме историческите събития като повод за връщане назад към миналото, за повторното въвеждане на структури от миналото. Това трябва да бъде осъзнато не само от Сърбия, но и от всички политици. Благодаря ви. Преминаваме към разискванията. Първият оратор е господин Пленкович. Vice Chairman Brock, uh, thank you ministers. I uh, support благодаря, господин председател. Ние подкрепяме желанието на всички западно-балкански страни да се присъединят към Европейския съюз и аз особено приветствам постигнатия напредък от Монтенегро. Би било прекрасно, ако наистина най-сетне успеем да започнем преговорите с Македония. Очаквам също така една по-приобщаваща демократична култура в парламентите на Македония е, и на Албения, тъй като това би повишило доверието в двете страни по пътя им към Европейския съюз. Босна и Херцеговина е в центъра на нашите приоритети, особено след изборите от 12 октомври и очакваме с нетърпение сформирането на ново правителство, в което е, легитимно да бъдат представени съставляващите народности на страната. Що се отнася до последните изявления на външния министр Дачич е, на Сърбия що, относно е, резолюцията на Европейския парламент за обвиняемия военнопрестъпник Шешил, мога да кажа, че е, сме удовлетворени от бързата реакция на прокурора от Международния трибунал, е, който поиска отмяна на заповедта за освобождаване и връщане на Шешил в Хага. Господин министър Дачич, е, вие казахте, че Европейският съюз се ползва с голяма популярност в Сърбия. Аз се надявам и европейските ценности да бъдат не по-малко популярни у вас. Е, Военолюбивата е, фразеология, която разпространява Шешел след връщането си в страната, е толкова неприемлива, толкова достойна за презрение, че налага категорично заклеймяване от страна на сръбските новите реформирали се сръбски власти. Ето това не чухме и това бе главното послание на Европейския парламент. Ако Сърбия желая да бъде ползващ с доверие кандидат за присъединяване, понеже за доверие става въпрос в процеса на присъединяване, ако желаете да постигнете напредък по него, не може да не заклеймите е, е, е, тази фразеология на Шешил. Шешил бе освободен, да, по грешка на съда, но това не освобождава Сърбия от отговорност да заклейми неговите думи. Благодаря. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez... Благодаря, господин председател. Вие с основание посочихте декларацията от Солун, която изцяло подкрепяме. А на 28 ноември Франция, чрез министъра по европейски въпроси, напомни, че смята в частност присъединяването на Сърбия към Европейския съюз като приоритетна задача за гарантиране стабилността на региона. Макар и да си даваме сметка, че разширяването на Европейския съюз следва да се отложи наложен е технически мораториум, както казвате вие, е, на разширяването през следващите 5 години. Ние е, не бихме искали да се отслабва енергичността по отношение на страните от Западните е, Балкани. Напротив, мораториумът ни дава възможност да проведем едни отлични, отговарящи на условията преговори. Така накрая разширяването е резултат от продължителни преговори и именно за успеха на тези преговори би трябвало да бъдат формулирани приоритети. Да извлечем полуки от трудностите, на които сме се натъквали до сега, да създадем механизми за сътрудничество и проверка преди е, е разширяването, преди присъединяването, и не би трябвало да се присъединяват към Съюза държави членки, които все още в значителна степен не съответстват на очакванията на Европейския съюз. Не са в състояние да спазват правилата на Съюза и да се възползват в пълен размер от солидарността на Европейския съюз. Затова, разбира се, те се нуждаят от ефикасна държавна администрация и правосъди обикновено преговорите започват с главите за правосъдната система и правовата държава и толкова по-добре. Но би трябвало да отидем и по-далеч, а именно да не се отварят нови глави, докато не приключи работата по тези съществени две глави. Според нас такова изискване е свързано не само с здравия разум, но и с очакването за успешно, хармонично присъединяване е, към Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал преди всичко да приветствам на своя ред нашите гости и да им изразят цялата си подкрепа за техните усилия. Много съм удовлетворена от политическата воля, която проявявате. Бих искала да коментирам три момента. Не, не, не бих искала изказването ми да прозвучи провокативно, но адресирайки изказването си към всички външни министри. Първо, корупцията е сериозен проблем, да, но, но още по-сериозен проблем е, е плурализма, свободата на средствата за е, масово осведомяване, е, политически и економическия натиск, на който са подложени медиите, посегателствата срещу журналисти, без независимо съдебно разследване. Така не може. Не така работят модерните общества трябва да се положат повече усилия за гарантиране независимостта на журналистите, на журналистиката, да могат да работят те в една добра среда. Журналисти, подложени на натиск, не, не служат, както е, следва, на едно общество. Тази сутрин аз разговарях с а, е, активисти и е, общественици от Западните Балкани, отстояващи а, правата на ЛГБТИ хомофобията се шири е, е, в Западните Балкани и затова трябва да се направи нещо. Все повече чуваме за дискриминация, е, за посегателства и нападения срещу хората с друга сексуална ориентация, а и срещу други мълцинства. И аз обръщам думите си не само, прочим, към Западните Балкани, а към широката световна общественост. Благодаря. Благодаря, господин председател. Гърция винаги е била категоричен поддържник на политиката на разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани. Когато председателствахме съвета на, на Съюза, ние поставихме особен акцент върху европейската перспектива на западно-балканските страни и активно се стремяхме да придвижим напред европейската им интеграция. Тази цел е неразривно свързана с процеса на реформи в страните кандидатки, в съответствие е, с условията е, на асоцииране и копенхагенските критерии, както и развиването на добросъседски отношения, в това число чрез помирение и е, ефикасно преодоляване на отрицателния национализъм. Що се отнася до действията на комисията за разширяване, ние ги подкрепяме с акцент първо върху политически и економически критерии и е, реформа на държавната администрация, както и постигането на добрососедски отношения. Ние също така споделяме значителна степен оценката, на, която дава комисията на, на въпросните страни. Бих искал е, да кажа също няколко думи и за Бюрма. Е, бивша Югославска република Македония. Според мен е, Европейският съюз отправя нееднозначни послания към Скопие. Трябва да сме наясно, е, че този въпрос не бива да се използва за претекст за Либия, ако щете, прикриващо липсата на реформи. И най-сетне аз бих искал да потвърдя, че Гърция е за европейската перспектива на тази страна, при условие, че критериите за членство бъдат изцяло изпълнени. В това число постигането на действителни добросъседски отношения и уреждане на въпроса за името на страната. Благодаря. Hvala lijepa. Podržavam politiku proširenja, podržavam sve pregovore, znam da je благодаря, господин председател. Подкрепям политиката на разширяване, подкрепям преговорите, които са в ход понякога по-трудни, понякога по-леки, но, но не бих искала който и да било да се отказва от този процес, тъй като стабилността на Западните Балкани е решаваща за стабилността на Европа. Бих искала да отбележа, че арогантното отношение на господин Дачич не се ползва с добър прием в парламент тук. Ние не сме казали, че е, Сърбия следва да се отъждествява с изказванията на господин Шешел. Не. Ние просто настояваме за това сръбското правителство категорично да заяви, че се дистанцира, е, че е, не подкрепя изявленията на господин Шешел. Понеже ние знаем, прочем, че господин Дачич е бил тясно свързан с господин Шешел. Ние, ние не искаме нищо друго. Освен това, сръбското правителство категорично да заяви, че не подкрепя изявленията на Шешел. Нищо повече. Благодаря, господин председател. в Люксембург, в Комисията на парламента по външна политика, също много внимателно следим развитието на положението в Западните Балкани. Благодаря на, на техните представители за това, че се отзоваха на поканата. Благодаря и на Европейския парламент за много полезния документ. Е, който ще ни бъде особено полезен в отношенията с общественото мнение. Позволете ми да цитирам е, работният документ, който сте подготвили. Е, това изречение представя само по себе си програма. Цитирам, конкретите за всяка страна предизвикателства, възпрепятстващи напредъка до сега, следва да бъдат преодолявани. Ето това, това е програма за следващите 5 години. Да преодоляваме тези тези проблеми. Да, да, не, да не ги заобикаляме, да ги посочим с имената им. И след това вече да, да видим, да оценим как усилията на Европейския съюз за преодоляването на тези предизвикателства са, са дали своя резултат и от друга страна насреща е, какво правят е, съответните страни. Ето това е задачата ни през идните пет години. И времето няма да е прахосано, ако сторим това. В заключение аз пожелавам на добър час на западно-балканските страни по пътя на реформа и е, бих искал да им припомня, че трябва да опорстват по пътя на помирението. Не само между страните, а и вътре е, в страните между етническите групи. В някои страни дори става дума за политическо помирение е, между управляващата е, политическа сила и опозицията. Благодаря либералите, казва председателят. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри, добре дошли в Европейския парламент. Моите въпроси са свързани с Сърбия. В средата на месец октомври е, Сърбия и Русия подписаха няколко документа, меморандуми, протоколи по време на визитата на президента на Русия Путин в Белград. Едно от, споразумението, от споразуменията е за военно-техническо сътрудничество, друго споразумение е е за е, сътрудничество по охрана на класифицираната информация. Сърбия се ангажира да не налага е, санкциите на Европейския съюз срещу Русия, да продължи работата по Южен поток. Е, и след вчерашните избори въпросът ми е такъв. Въпросът ми е специално за отношенията с Русия. Готова ли е Сърбия да наложи санкции? Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да заявя категоричната подкрепа на Швеция за разширяването. Добре известно е, прочим, че позицията на Швеция е традиционно такава. Но аз бих искал да подчертая значението на възможностите, които се дават на страните кандидатки те са, те са двигател на развитието в тях. Швеция би искал да подаде ръка на тези страни, да им окаже помощ. И за това има много възможности, смятаме ние. Много възможности за сътрудничество – са страни, които са, се движат по пътя на развитие и се приближават към Западна Европа. Има важни е, ценностни въпроси, по които бихме могли да си сътрудничим, в това число правата на човека, демокрацията, равенството, е, зачитането на правата на ЛГБТИ, недискриминацията поначало. Ние сме готови да ви е, подкрепяме тези ваши усилия Както казах, Швеция категорично подкрепя разширяването и изразява надеждата, че и за напред ще може да приветства нови и нови страни в европейското семейство. Когато сте готови, когато бъдат изпълнени условията, не би трябвало да има пречки за присъединяването ви към Европейския съюз. Това е мнение, което шведският парламент категорично отстоява. Благодаря, господин председател. Госпожа Лохбилер, благодаря, господин председател. Ако се запознаем с докладите за напредъка за западно-балканските страни, то ще видим, че в член 23 много точно е описано положението на общностите на ромите, египтяните и ашкали известно отношение постигнат напредък, но положението на ромската общност, например, е особено тежка, що се отнася до достъпа до социалните системи, достъпа до жилищно настаняване и образование. Господин министърът би ли могъл да вземе отношение по този въпрос? Биха ли могли той и неговите колеги да ни изложат мерките, които осъществяват техните страни по отношение на ромската общност? Няколко думи по адрес на секретарията. Благодаря за предоставения ни работен документ, но в него само веднъж се упоменава положението на ромската общност и то във връзка само с една държава. Мисля, че в бъдеще този проблем трябва да бъде представен по по-подходящ начин. not here anymore. Then I asked uh, Frau Beck. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Госпожа Бек. Благодаря, господин председател. Наистина е удоволствие да разговаряме с шестима министри на външните работи на страни от региона след кръвопролитията, които съпровождаха разпада на Югославия. Вчера говорихме за това, че Русия най-неочаквано преследва нови геостратегически интереси. Тя много ясно ги формулира в съвета за сигурност на ООН, когато бе обсъдено дължаването на мандата на ЕОФОР. Руският посланник Витали Чуркин заяви спрямо посланника на ООН, че Русия е против разполагането на какъвто и да бил международен контингент в Босна, тъй като това би ускорило интегрирането на страната в НАТО и Европейския съюз. Въпросът ми е следният. Не би ли следвало да се подготвим за нещо, което в момента не осъзнаваме или по-скоро не искаме да осъзнаем? Има ли опасност Република Сръбска да проведе референдум за своята независимост? подобно на Южна Абхазия, Осетия, полуостров Крим. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ερώτηση προς τον αξιό... Господин председател, бих искал да задам един въпрос на министра на външните работи на Албания, но тъй като не го виждам в залата, Бих искал в последствие да се възползвам от правото си на изказване, ако не възразявате. Is he here still? Andronius Atsubalis. Charles Nemeth. Thank you, Elmar, for the floor. Благодаря ви, Елмар, за думата. Поздравления за всички ви колеги. От името на унгарския парламент аз е, бих искал е, да ви изкажа благодарност е, за посланията, които ни донесахте и удовлетвореността си от това, че след предишните ни срещи. Отново се виждаме днес. Впрочем, благодаря благодарност и на нашия председател, т.е. на председателя на комисията в Европейския парламент Елмар Брок, за това, че организира тази среща помежду ни. Е, ние от националните парламенти и вие от е, Западните Балкани. Е, докладът е много полезен, мисля, сбит, точен. Ние от Унгария държим особено на уреждането на наследените от историята противоречие между малцинствените групи. Аз бих искал да обърна вниманието на, на процеса на помирение между Сърбия и Унгария, за който благодарност дължим на господата Дачич, Николич, Вучич, министър-председателя. И трябва да кажа, че споделям безпокойството на господин Дачич, що се отнася до случая е, Шешел. Случай Шешел заслужава е, пространен анализ. Е, да се отговори на въпроса как въобще е било възможно да се върне този човек в Сърбия без надлежно решение на съда. Що се отнася до Западните Балкани, винаги следва да имаме предвид, че положението може и да се влуши. Току-що госпожа Бек отправи много важно послание за руската външна политика. Русия е, се стреми да промени отношението към Босна и Херцеговина. Е, руското присъствие е особено интензивно, особено в енергетиката и то от десетилетия насам. Не бива също така да забравяме и заплахата е, на радикалния ислям – Така че би следвало да помним, че в природата, а и в политиката вакуум няма и той се запълва. Преди няколко седмици само господин Юнкер каза, помним и го цитираме, че през едните пет години няма да има разширяване. Е, това ми напомня за изказването на Хана Сухоцка, тогава външен министр на Полша, а именно, е, че в продължение на десетилетия е, Европейския съюз е, ни повтаряше, че ще трябва да чакаме 5 години, че и още 5 години. Надявам се тези 5 години да не се превърнат, новите обявени 5 години, в същите стари 5 години. Ние в Централна Европа знаем за какво става дума. Надявам се, че съветът, комисията, обновените институции на Европейския съюз ще намерят начини да отправят по-позитивни послания, да направят ни по-позитивни жестове към Западните Балкани, е, особено имайки предвид, че тук заседаваме в сградата на парламента е, е, Йозеф Антал, а съвсем скоро ще отбележим 25-та годишнина от първите демократични избори в Унгария. Накрая един въпрос, колеги. Да, трябва да направим така, че Западните Балкани да са готови за разширяването. А Европейският съюз? според мен се заслужава да посветим специален доклад и на този въпрос. Готов ли е Европейският съюз за разширяване? В състояние ли сме да приемем тези шест страни? Проблем ли са Западните Балкани? Или вероятно са част от решението? Е, на, в това число европейските економически проблеми. Следва е, да сме готови и интелектуално, и економически, и политически. И да се готвим от сега благодаря. Благодаря, господин председател. Добре дошли, е, е, е, министри. Ако бяхте седмина, буквално бих ви нарекал великолепната седморка. Няколко общи съображения, свързани с разширяването ми, позволете. Процесът не може да продължи без взаимно доверие, разбирателство и подкреп. Е, трябва да си върнем доверието на народите от региона, а и от Европейския съюз. Доверието им в този процес. Е, следва да намерим решения на дългогодишни проблеми и в същото време позитивно да променим облика на процеса на разширяване. Ако се провалим във всичко това, след 5 години ще се окажем на същото място, на което сме днес. Бих искал да изкажа високата си оценка за някои положителни стъпки, направени през последните години. Черна гора и Сърбия подобряват отношенията си, Македония и Албания са страни кандидатки. В Македония обаче расте обезсърчението, знаете, по, по обясними причини. И в бъдеще на тези проблеми следва да се гледа не като на двустранни, а на общоевропейски. В Босна и Херцеговина видяхме как а, а, напредъкът може да се възпрепятства отвъд вътрешни е, политически противоречия. Трябва да намерим начин да върнем Босна и Херцеговина в руслото на, на разширяването. Отношенията между Сърбия и Косово, Сърбия и Албания трябва да се подобрят, като, тъй като са отрешаващо значение за динамиката на процесите в региона е, е, бойкота на парламента, например, в Македония и в парламента е, е, е, е такъв, такова едно явление, което опоручава напредък. Освен това, е, на лице, е, на дневенете въпроса за съгласуването на външната политика на тези страни с политиката на Европейския съюз в областта на външните отношения и сигурността. И би било добре да чуем от министрите техните съображения по този въпрос. Благодаря. От една страна е отрадно е, да, да отчетем и да се поздравим с напредъка, постигнат от Западните Балкани през последните години. В същото време обаче, прискърбно е, че отново се чуват едни гласове, които нямат, които нямат място. Някои някои, някои е, политици и общественици в нашите страни би следвало да се занимават с състоянието на страната, да не се е, набъркват е, в е, е работите на други държави. Сега да вземем Шешел. Е, е Шешел е, е, е, е типичен е, е, пример е, е, за е, положението през целия 20 век в много страни. Така че, хайде да не се занимаваме само с сръбския шешел, да обърнем поглед и към нашите собствени шешели. А, и а, още повече историята е, никога е, не може да бъде тълкувана по един и същ начин, особено от съседи. Това е ясно, но не бива да принуждаваме която и да било страна да приема нашата, нашето тълкование е, за историята. След някое и друго поколение може да се окаже е, тълкуването на историята да се уеднакви. Впрочем, никога не може да бъде едно и също, но да се сближи. Нали, след толкова години в Европейския съюз трябва да сме наясно. Не можем да принудим когато и да било да мисли като нас. Освен това, обръщането на погледа все назад към миналото не върши работа. Да, да, да погледнем напред към бъдещето. Нека да загърбим в някои случаи отвратителното си минало. Благодаря. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς συμφωνούμε όλοι ότι η ευρωπαϊκή προοπτική... Благодаря, господин председател. Наясно сме всички, че европейската перспектива на Западните Балкани е необратима. Не може да има връщане назад към всички неблагополучия, беди, които сполетяха този регион през последните десетилетия. Сега в качеството си на докладчик в Сянка по Черна гора, аз бих искал да попитам представителя на Черна гора следното. Взети ли са инициативи е, за уреждане е, законово на финансирането на политическите партии и създаването на независим правоохранителен орган за борба с корупцията? И по отношение на министра на външните работи на бивша Югославска република Македония. Сега, е, наистина, По Отношенията се подобряват е, е, двустранно, но, но едно справедливо решение би следвало да се основава на здравия разум и на историческата справедливост. Благодаря. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salutăm prezența ministrilor afacerilor de externe aflați la această Благодаря, господин председател. Приветствам външните министри на западно-балканските страни. Румъния все така подкрепя процеса на присъединяване на всички, е, които желаят да се присъединят и, състояние, и са в състояние да отговорят на изискванията за присъединяване. Това е главното, което определя и темповете на присъединяване на всяка страна кандидатка. Е, приветстваме публикуването от Европейската комисия на така наречения пакет за разширяване 2014 година, в който се потвърждава ангажимента на Съюза и подкрепата за процеса на разширяване по копенхагенските критерии. А както казахме, темповете на присъединяване се определят индивидуално. Също така подкрепяме общия подход на комисията към процеса на разширяване. Бихме искали съветът е, е, да излезе с по-ясно послание е, в това отношение – е, що се отнася до степента на изпълнение на критериите от всяка е, страна, е, в процеса на разширяване от всяка страна кандидатка. Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри от държавите от Западните Балкани, за нас в България е ясно, че единственият добър и нормален път за развитие на държавите от Западните Балкани е да бъдат част от Европейския съюз. Това би било път на просперитет, това би било път на развитие, а те и културно-исторически принадлежат на Европа. Но аз не мога да не обърна внимание на тревожни сигнали за състоянието на човешките права в Република Македония, в Република Сърбия и в Косово. Въпросът за защитата на правата на националните младсинства е изключително важен въпрос, когато се говори за Балканите, особено за Западните Балкани. Имам като представител тревожни информации от Република Македония, от Сърбия, за политически преследвания и репресии по национален признак. Правителствата на тези държави дължат отговори, дължат категорични отговори и дължат прекратяване на тези практики и категорично следване на всички европейски стандарти за защита на гражданските и политическите права на националните младсинства и националните общности на своите територии. Благодаря ви за вниманието. <clears throat> Herr Ich möchte äh, Kroatisch sprechen. Äh, Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на хрватски. Европа и даем Приветствам с добре дошли министрите на външните работи на страни от Юго-Источна Европа. Радвам се на постигнатия от вашите страни напредък, но Интересът ми е насочен по-специално към Босна и Херцеговина. Надявам се, че там скоро ще бъде сформирано правителство. Сега погледите на всички са насочени към Сърбия. За това ще кажа няколко думи за Шешел и за отношенията между Сърбия и Русия. Някои упоменаха парада, организиран от Сърбия за Путин говориха и за хърватската граница, която е и граница с Европейския съюз. Бе заявено, че Сърбия трябва да има достъп до морските територии. Сърбия не би трябвало да е неутрална. Тя трябва да застане категорично зад Европейския съюз в качеството си на страна кандидатка за членство. А що се отнася до Шешел, не искаме да дестабилизираме Сърбия. Искаме тя да се придържа към европейските ценности. След вчерашното изявление на господин Брамец, според което господин Шешел трябва да бъде върнат в Хага, ви призоваваме ясно да се дистанцирате. Призоваваме ви да се дистанцирате от Шешел и да застанете зад европейските ценности. С удоволствие ще разговаряме с вас в бъдеще, но вземете предвид и резолюцията на парламента, която постигна много голям успех. Hvala predsjedniče, pozdravljam prisutne ministre и ovaj формат размjene. Господин Пикула, благодаря. Добре дошли на господа министрите. Приветствам провеждането на днешното разискване. Ако в Европейския съюз няма да бъде оказан натиск в посока разширяване. Това бе ясно заявено от господин Юнкер. През идните години ще бъдат заделени по-малко ресурси за разширяването, ще му бъде придавана по-малка публичност. Но има и други възможности за подпомагането на Западните Балкани, като например инициативата на Великобритания и Германия за предоставяне на допълнителни стимули на Босна и Херцеговина по пътя на страната към Европа. Ясно е също така, че е поне толкова важно и правителствата на западно-балканските страни да проявят ангажираност. Западните Балкани, страните от Западните Балкани няма скоро да се присъединят към Европейския съюз. Знам, че присъединяването на тези страни ще бъде краят на разширяването на Европа в този регион преди да се присъединим, трябва да изцелим раните от войните от миналото. Резолюцията за Шешел вие трябваше отдавна да я приемете. Ние още преди вас заклеймихме подстрекаващата към война фразеология на Шешел която дестабилизира Западните Балкани. Вместо обаче да се дистанцирате от нея, вие укорихте вашите членове. Uh, Благодаря, господин председател. Приветствам становището, на което застанахме по отношение на Западните Балкани. Те явно се намират в по-добро положение в сравнение с миналото. Добре дошли и на господа министрите. Отделните западно-балкански държави постигат в различна степен напредък по пътя си към Европейския съюз. Загрижен съм във връзка с напредъка на Босна и Херцеговина. Европейският съюз полага усилия. Бяхме свидетели на инициативата на Германия и Великобритания, например. Приветствам и това, че господин Хан и госпожа Могерини посетиха Босна и Херцеговина. Аз също ще посетя страната тази седмица. Много е важно там колкото се може по-бързо да се сформира правителство, тъй като трябва да се започне работа по редица предизвикателства, като например в економическата сфера или борбата срещу корупцията. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Няма съмнение в това, че подкрепяме процеса на разширяване в посока към Западните Балкани. Днес като румънец много се радвам, че сред нас са представители на страни, които водят преговори за присъединяване. Нека за момент се опитаме да си представим какво щеше да се случи в настоящата много несигурна ситуация, ако Западните Балкани нямаха европейска перспектива. Засилването на економическото сътрудничество е в основата на всеки процес на присъединяване. Много е важно и мобилизирането на предприсъединителните фондове за изграждане на инфраструктура била тя пътна или друга. Второ, двустранна подкрепа за процеса на разширяване. Нека видим какво става в Косово и Македония, например. Трябва да се сложи край на бойкота там. Трето, трябва да даваме оценка на страните според заслугите им, а не основавайки се на миналото. Някои от държавите в региона трябва да престанат да използват фразеология, в която да се позовават на миналото.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 да напомня всички романтични, бих казал, съображения, които изказа външния министр на Бюрма в отношенията, що се отнася до отношенията с Гърция. Сега, Гърция полага всички усилия, но, но не така прави нашата съседка. Що се отнася до името, до, до, до езика, отговора, който получих, прочем, на подобен въпрос от председателя на Европейския парламент, е, че е, следва да се е, зачита решението на съвета за сигурност на ОНЕ по отношение на името Македония. Добре, но е, тук не такъв бе случаят на, на самото днешно заседание. Всички колеги непрекъснато нарушават решението на съвета за сигурност на ОНЕ, като вместо Бюрма казват Македония. Това е абсолютно неприемливо. И аз би казал на външния министр на тази страна, че докато неговата страна а, а, иземва а, а, историята и името на Македония, правителствата може и да се сменят, но не би могло и дума да става гръцкия народ да подкрепи присъединяването на тази страна към Европейския съюз. Благодаря. Äh, Председателят, благодаря предлагам да дадем думата на министрите на външните работи в обратен ред. Но нека преди това кажа няколко думи. Знаем колко много неща ни разделят от историческа гледна точка – на 9 май 1950 година, точно 5 години след края на Втората световна война, министърът на външните работи на Франция Робер Шуман предложи на немската страна да се създаде Европейската общност за въглища и стомана, която изцяло да се основава на принципите на равното третиране и на принципа на забрана на дискриминация. Това бе един акт, който бе неочакван, като се има предвид историята – и фактът, че на Робер Шуман за този акт не бе присъдена Нобелова награда за мир, според мен е нещо много разочароващо. Само пет години след събитията, за които носи отговорност Германия, той излезе с това свое предложение към немската страна. Ако отправяме поглед към миналото, това в никакъв случай не ни е от помощ. Напротив, води дори до още по-голямо разделение. Трябва да вземем предвид това, когато говорим и за процеса на разширяване. Европейският съюз не бива да допринася за това да се решат проблемите от миналото. Той следва да допринесе за тяхното пълно елиминиране, чрез създаването на един ред, основан на законност и общи интереси. Трябва да се постави началото на подобни процеси не само на Западните Балкани, а и другаде, тъй като те са в основата на европейската политика на интеграция. Ако възприемем подобен подход, то бъдещите поколения ще избегнат всичко онова, което ние сме си причинявали взаимно в миналото. Според мен всички страни, наистина всички страни, трябва да разговарят помежду си за бъдещото оформяне на процеса на разширяване, Западните Балкани в продължение на години бяха белязани от военни конфликти и жестокости. Те трябва да могат да изградят мирно бъдеще. Мисля, че за това може да допринесе процесът на преговорите за присъединяване. Ich würde jetzt bitten, dass in der Reihenfolge, umgekehrten Reihenfolge. Нека сега дадем думата на господа министрите на външните работи в обратен ред. Бих искал да се вместите в рамките на 4 до 5 минути. Не е необходимо да отговаряте подробно на всички въпроси. Господин Дачич. Благодаря ви. Аз ще започна пръв. Когато е, взех думата преди малко, съвсем не бях арогантен, както каза госпожа Томашич. Аз чисто и просто изложих нашата позиция по проблем, пред който е изправена Сърбия. А това е един правен цирк около Войслав Шешел. Това бе наложено на Сърбия от трибунала в Хага. Сърбия не е участвала в е, този процес. Както знаете, от политическа гледна точка, правителството, президента, аз и всички останали министри заявихме открито и ясно, че е, подобен политик не може да получава подкрепа в Сърбия. Никой нормален човек в Сърбия е, днес не подкрепя подобна политика. Казахме това напълно ясно. И може би представителите на Европейския съюз в Белград са ни разбрали по-добре от вас. Ако правилно си спомняте, представителя на Европейския съюз заяви, че а, правителството а, е било ясно в своята позиция. Същото се отнася и до Европейската комисия, така че не трябва а, да даваме допълнителни обяснения мисля, че госпожа Ташич напусна залата. Аз смятам обаче, че всеки от нас заслужава уважение. Някой от вас каза, че всеки един си има своя шешел. Но тук а, говорим за осъждане от страна на Европейския съюз. А, това ли са ценностите, които очаквате после от Сърбия? Аз лично не мога да приемам критики за ситуацията в Сърбия. Аз никога не съм бил сътрудник на Войслав Шешел, както знаете. В Бояновъц имаме а, военна операция, съвместна военна операция между а, войски на САЩ, на, на Македония и на Румъния. Работим в добро сътрудничество с всички и сме неутрални. А по отношение на Русия, Русия не оказва никакво влияние върху нашата проевропейска политика в Сърбия. Съгласен съм с господин Пленкович, който заяви, че трябва да се осъжда подобна риторика. Но нека да бъдем точни и справедливи, да я осъждаме навсякъде, където я чуваме включително и когато а, това се отнася до случващото се у нашите съседи. Аз не подкрепям а, борбата с кирилицата в а, Харватия. Но в качеството си на министър, знаете ли какво направих? За да мога да стабилизирам отношенията ни мисля, че по никакъв начин нашите отношения не бяха затруднени, защото чисто и просто никога не гледаме назад, в миналото. На лице ли е политическа воля да вървим напред? Или не? Непрекъснато ли ще се връщаме към миналото? Това е проблем, който съществува между Сърбия и Харватия. Госпожо, аз не съм казал, че Сърбия иска да има излъз на море. Аз се пошегувах. Казах, че Сърбия е единствената държава от Адриатическата инициатива и от инициативата за Юнийско море, която няма излъз на тези морета. Това е инициатива. И ние винаги сме искали да имаме излъз на море. Винаги в историята ни. Но нямаме намерение да получаваме такъв излъз сега. Сега Харватия е пълноправен член на Европейския съюз. Така че вие трябва да ни бъдете пример. Пример за демократичните ценности. Не сме длъжни да се обичаме, но нека да се вгледаме в бъдещето. Защото в противен случай е, ще спорим излишно. Може би пък е по-лесно е, да спорим. Но бих искал да повторя. Всеки един политик, който поставя под въпрос мира и стабилността на Балканите, всеки политик, който е неонацист или хомофоб, всеки, който говори за Велика Албания, например, нещо, което се случи на един футболен матч в Белград, всеки един подобен политик ще бъде осъждан. Може да получите представа за напредъка, който отбелязахме. Аз съм готов да продължа да работя, за да стабилизираме отношенията си с Харватия. Трябва да уредим миналите ни проблеми и да се обърнем към бъдещето. Крайно време е да се обърнем към него, без значение кое правителство е на власт в Сърбия. Не можем да променим миналото, но определено имаме влияние върху бъдещето. Чухме доста разнопосочни е, виждания, което е присъщо на Балканите, но не можем да живеем едни без други, трябва заедно да просъществуваме. Thank you very much once again. Uh, thank you very much for uh, this opportunity. Господин Лупчич, благодаря ви за този обмен на мнения, за перспективите за присъединяване на държавите от Западните Балкани. Благодаря за насърчителните думи. Съвсем накратко бих искал да се спра на две неща. Първо, имаше въпрос за последващите законодателни реформи. В уводните си думи заявих, че след като изцяло бъдат изпълнени измененията в Конституцията, Националния парламент ще работи по доста съществен пакет от реформи и най-вероятно този пакет от реформи ще бъде одобрен през следващите няколко седмици. А по отношение на независимата съдебна система, независимостта на прокуратурата, длъжностите задължения на съдиите и пакета за борба с корупцията, който включва и финансирането на партиите предотвратяването на конфликтите на интереси, както етичния кодекс на членовете на парламента. Всички те са част от този законодателен пакет. Той е резултат от плана за действие имаме набор от законодателни актове, които ще представляват солидна основа, която да ни позволи да продължим работата си напред. Втория въпрос, на който искам да се спра, беше и въпрос, който ми бе зададен за социалното приобщаване на ромите. Да, определено сме предприели няколко различни мерки с цел да изпълним целите на приобщаването. Те са свързани с образованието, с достъпа до трудовия пазар и смятам, че имаме известен успех в това отношение, но ни остава още много работа. Както а, знаете, а, съществува механизъм за мониторинг, има и различни парламентарни комисии, които се занимават с въпроса, така че Смятам, че заедно с Европейския съюз и различните агенции на ООН ще продължим да отбелязваме напредък и в това отношение. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Благодаря ви, господин председател. Първото си изказване направих на английски, но сега ще говоря на немски защото колегата Поповски и аз идваме от една франкофонска среща. И е, обсъждахме и въпроса за членството на Косово. Следващия път ще ви говоря на френски, но сега бих искал да обобщя на немски. Госпожи и господа, за мен Изключително радостно, че не бяха зададени много въпроси за Косово. Ще се опитаме да вземем отношение по поставените въпроси. Основният сред тях е какво ще е положението в региона през идните пет години. Създава се впечатлението, че в региона е запазено статуквото. Обеден съм, че Европейският съюз продължава да проявява много голяма ангажираност на Западните Балкани. Но ако през последните пет години Европейският съюз ще постави акцента върху консолидирането на своя територия, то и Западните Балкани ще трябва да поставят ударението върху процеса на консолидиране. Какво имам предвид с консолидиране? Що се отнася до Западните Балкани, то според мен европейската интеграция ще се свежда до консолидиране, а не до разширяване. Това са държави, които са европейски, както от географска, така и от културна и от историческа гледна точка. Изправени сме пред две големи предизвикателства – от които до голяма степен ще зависи положението на Балканите в бъдеще. Първото предизвикателство е свързано с въпроси, които все още не са решени на двустранна основа – трябва да обмислим какви действия ще предприемем в бъдеще за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия. През следващите 3-4 години сме готови да решим всички въпроси, които все още са на дневен ред с Сърбия. Готови сме да сключим споразумение, което да доведе до помирение между двете страни. Освен процеса на помирение между Косово и Сърбия, в региона има и други нерешени на двустранно равнище проблеми, върху които няма да се спирам. Втори, второто предизвикателство за региона е свързано с помирението между отделните държави и общества. недостатъчното економическо развитие, недостатъчният размер на инвестициите, липсата на инфраструктура, липсата на върховенство на закона, най-вече липсата на напредък в борбата с корупцията, незачитането на правата на малцинствата и на свободата на медиите Тези проблеми все още не са решени. А що се отнася до Косово, през идните години сме готови да продължим да работим за консолидирането на новосъздадената ни държава. Към момента сме признати от 108 държави. Членуваме в редица регионални, европейски и световни организации. Косово е държава и ще продължи да бъде такава. Към всички онези европейски държави, които все още не са признали Косово, като държава се обръщам с призив да обмислят това в бъдеще. Така ще бъде укрепена позицията ни. Надявам се през идната година да стигнем до решение, което да се отрази благоприятно върху нашите граждани. Имам предвид либерализирането на визовия режим. Тази година бе взето подобно решение за Молдова. Бе либерализиран визовият режим спрямо Молдова. Косово приветства това решение. Мисля, че резултатът от проведените миналата неделя в Молдова избори щеше да бъде доста по-различен, ако не бе либерализиран визовият режим. А що се отнася до Косово, трябва да бъде проявена ясна политическа воля за либерализиране на визовия режим. Така Нашите граждани в бъдеще ще могат свободно да пътуват до държавите от шенгенското пространство. Господин Брок, още веднъж сърдечно ви благодаря за поканата, която отправихте към мен и моите колеги за участие в днешното ви заседание. Благодарим на Европейския парламент, както и на всички национални парламенти за огромната подкрепа, която предоставят на Косово. Thank you very much. I think that we have uh, synthesize the most important things and one of the most important things that... Благодаря. Е, много неща, много важни неща се казаха, но едно от най-важните неща, които чух тук е, че на нас не ни е работа да поправяме историческата несправедливост, да се стремим да не допуснем бъдещи такива исторически несправедливости. И в тази връзка най-важното, което трябва да се каже тук е, че е, ако държим на стандартите и на европейските ценности, не би трябвало е, да е, хабим усилия за заличаване на македонската е, националност, македонска народност, македонски език от различни документи, където са употребени тези изрази. Още повече, че те са свързани с основополагащи, не просто основни права и свободи. Онова, което трябва да правим е да упорстваме в хода на преговорите. Това е начинът е, държавите членки е, да е, стимулират реформите. А реформите са необходими навсякъде в Западните Балкани. Това не подлежи на съмнение. И то, то не, това не е самоцел. И ако говорим за Македония, а, преговорите още не са започнали, не защото процесът не е бил достатъчно продължителен до сега, а просто защото липсва консенсус. И това, това обстоятелство все така е, е, се отразява в е, изявления на активни политици. И от друга страна трябва да се знае, че ако нещата продължат така, ще се стигне до, до тежки проблеми, които далеч надхвърлят периметъра на, на, на спорните въпроси. Реалността е такава и консенсус за преговорите е необходим. Вероятно това бе начин да ни се преподаде урокът, че преговорите от позиция на силата винаги дават резултат. Не знам във всеки случай държавите членки поставят на масата условия, които далеч не, всикъде, не, не, не винаги са в съответствие с традицията и ценностите на Европейския съюз. Сега, радвам се, че тук беше засегнат въпроса за върховенството на закона, за правовата държава. Международният съд също Прочим в тази връзка подчертава, че никой няма право да налага на една суверенна и независима страна име друго, освен на това, което е избрал народът ти. Е, така че не би трябвало това да бъде причината, която да възпрепятства по-нататъчното укрепване на и сега добрите отношения с южната ни съседка Гърция. А според мен ние имаме общи политически, економически и стратегически цели. И това би трябвало да води всички ни в по-нататъчните ни усилия. Що се отнася до вътрешното положение в страната, без да използвам това, което ще кажа за някакъв претекст или извинение, трябва да сме наясно. Ние имаме разногласия по почти всички въпроси. Това не е необичайно. Но е, онова, което прекрачва е, етническите, политическите и прочие е, разделения е мнението на обществото, що се отнася до европейското бъдеще на страната. И, и това е категоричен аргумент против а, твърденията на някои, които, които смятат, че а, въпросът за името е най-сигурният начин Македония да бъде изолирана от Европейския съюз. Е, бяха споменати някои фактически обстоятелства. Да, е, на Балканите трябва да си даваме сметка за реалността. Първата такава реалност е, че никой в никоя държава членка няма да бъде аплодиран днес, ако каже да, да се постараем шесте западно-балкански държави да се присъединят към Съюза днес. Няма да стане, това е реалност. Но има и друга реалност, която следва да се има предвид а тя е, че освен ако на нас не ни се даде едно внушаващо доверие европейско бъдеще, можем да пропуснем историческа възможност. Всяко от преобразованията на Балканите през последните 100-150 години, ако започнем с падането на, на Отоманската империя, войните между новите кралства, Първа, Втора световна война, комунизъм и така нататък, преодоляването на комунизма, всичко това се съпровожда с кръвопролития на Балканите. Последното преобразование е единственото за последните 100-150 е, години, което е, се размина с кръвопролитието. Става въпрос за проевропейската ориентация на нашите страни. И а, е, това потвърждава а, а, правотата на, на, на основателите на Европейския съюз. Благодаря. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. E, ja sam se isto opredijelio kao... Благодаря, господин председател. Както моя колега, аз реших да се пробвам на друг език. Може би някои от нас печелиха е, по нещо от падането на Югославия. Повечето от нас обаче е, изгубиха. Едно нещо, което спечелихме поне е езиковото многообразие. Сега говорим на различни е, местни, такива е, регионални е, говори или, или езици. Да, за мен е голямо удоволствие е, да се изкажа пред вас е, на своя език, да чуя своя босненски език в тази зала, с надеждата, че един ден и той ще стане официален език в Европейския парламент. Ако не беше паднала, видите ли, е, бивша Югославия, днес нямаше да сме седнали тук, е, заедно в чакалнята на Европейския съюз. Няма да говоря за, е, за Шешил, но когато влизахме в залата, някой ме пита какво нося на, на палтото си и казаха ми, няма да говоря за Шешел, обаче ще оставя тази значка всъщност на, на сакото си като символ на Сребреница в памет на ужасяващите събития, които се случиха там по време на войната. И заклемявайки Шешел, ние всъщност заклемяваме тази история. Е, да се надяваме скоро е, да почетем паметта на, на, на Сребреница, на сребричани, е, било то е, у нас в региона, било то тук в парламент. О, благодаря ви за е, пряко адресираните до мен въпроси. Що се отнася до положението в Босна и Херцеговина, аз смятам, че ние се движим по правилния път, вероятно твърде бавно. Бавно, но сигурно, така, така да кажем. Значи не е толкова зле. За съжаление, не успяхме да сформираме правителство до сега. Вероятно няма да успеем и до края на тази година. Но инициативата е, е, на официална визита в Сараево едната седмица е, да, може да, да, да наричаме лондонско-берлинската инициатива, но, но вероятно тя е породена и от решение на съвета на Съюза. Да, вероятно, логическата следваща, следваща стъпка е тази инициатива да стане общо европейска, а защо не и евроатлантическа инициатива. И благодарение на нея може да се стигне до нов е, качествено ново правителство в Босна и Херцеговина. Правителство на реформата – И ето защо ние приветстваме тази инициатива и гледаме на нея като на е, реална възможност за себе си. Що се отнася до руското влияние или до влиянието на радикалния ислям, е, вакуумът, който е, се породи поради спирането на процеса на евроатлантическа интеграция, този вакуум, дължащ се на отказа от европейска перспектива, очевидно привлича е, нови елементи, които да го запълнят. Било то руски, било то ислямско-радикални. Надявам се това да не стане. Е, надявам се, че европейския път на Босна и Херцеговина няма да бъде поставен под съмнение – И според мен няма страна в света, която да възрази е, срещу европейското бъдеще на Босна и Херцеговина, а у нас е на лице е, етнически национален консенсус по този път към Европейския съюз. И, и, и пътя към, към НАТО. Вероятно не в същата степен, що се отнася до НАТО, но аз съм сигурен, че ще бъдат взети най-правилните решения. И най-сетне за нашата конституция. Нашата конституция все още е на английски язик, все още не е преведена от Дейтън сам, на нашия език. Та май вече е дошло време да си напишем друга, наша си, на, на, на собствения си език, конституция Ето, това е в отговор на въпроса на господин Додик за референдума. Според мен референдум по-настоящем не, не е възможност. Едва ли някой би, би бил достатъчно налудничев да, да тръгне на там. Това, това би било немислима, безотговорна стъпка в разрез с Дейтънското споразумение, а всяко нарушение на Дейтънското споразумение би дало основание за международна намеса и международната намеса е, е, ще възпрепятства подобна стъпка. Не, не смятам, че, че някой е, разумен политик би е, допуснал това. И е, наистина, накрая нека кажа, много е важно да си напишем домашното, заради нас самите. И ние просто нямаме друга перспектива. А и помежду си трябва да съжителстваме и да оставим в миналото всички отрицателни мисли и чувства. Защо всъщност да не честваме разликите помежду си? И се надяваме в това отношение да ни помогне Европа със своя девиз Единни в многообразието. Ето това. Е. Извинявам се, че ви отнех малко повече е, е, временно ми беше много приятно да чувам езика си в тази зала. Председателят. Специално благодаря на господа външните министри за това, че изтърпяха днешното ни заседание и че проведоха разисквания с нас. Широкото мнозинство от членовете на парламента категорично подкрепя процеса на разширяване в посока към Западните Балкани. За да бъде осъществен този процес обаче трябва да се преодолеят различията на двустранна основа. От глобална стратегическа гледна точка процесът на присъединяване трябва да приключи в рамките на разумен срок трябва да бъде проведен градивно. Не знам точно при положение, че Международният наказателен съд за бивша Югославия извърши онова, което извърши, каква точно работа върши този трибунал? Това е въпрос, който трябва да обсъдим отделно, независимо от конкретния случай. Специално благодаря и на колегите от националните парламенти. Благодаря ви за проведените двудневни разисквания, които според мен бяха много ползотворни. Надявам се и вие да сте останали със същото впечатление, така че да се срещнем отново. Възможно е в рамките на подготовката за срещата на върха по въпросите на отбраната, която ще се проведе през месец юни, да поканим на свое заседание генералния секретар на НАТО. Можете и вие да участвате в тази среща, която вероятно ще се състои през януари. Добре дошли сте да участвате и в следобедното ни заседание. Следобед първо ще разговаряме с Михаил Ходорковски, след това в 16 часа ще се срещнем с министър-председателя на Ливан. В 17 часа предстои да разговаряме с Бернардино Леон, за положението в Либия. Ако проявявате интерес към някоя от тези теми, сте добре дошли да участвате в заседанието ни. Ако пък не, желая ви приятна обедна почивка, приятно пътуване до дома и ако не се видим до коледа, ви желая и приятни коледни празници. Довиждане!